Hello, everybody. Uh, I, this is the last minute. Добър ден, имаме една промяна до послед... в последния момент. Госпожа Матран няма да може да бъде председател на първата част на нашето заседание и аз съм на нейното място. Току-що бързо-бързо си направих едно домашно, за да прочита какво ще се случва тук и моля да ме извините, ако нещо не е напълно ясно. Госпожа Анджелили няма да присъства на заседанието днес след обед, затова точка 15 отпада, заличаваме в дневния ред. И така, ще започнем с гласуване, прегласуване. Извинете, госпожа Галини има думата. Благодаря, госпожо председател. Само да ви кажа, госпожо председател, че като че ли нещо не е съвсем точно в протокола от предишното ни заседание. И аз бих искала да предложа изменение в писмена форма, ако ми позволите. Искате ли да обсъдим това в момента? Не. Ще ви предам в писмена форма измененията, които предлагам. Съгласно дневния ред, ще трябва да гласуваме, да прегласуваме доклада за, на специалния доклад на Диамандурос поради технически проблем – само да попитам, точка разни сега ли ще гледаме или ще остане за накрая? Накрая. Защото аз имам предложение и искам превод. Ще го обсъдим след малко. Нека да видим какво ще бъде основното а, като протичане на заседанието и после ще обсъждаме. Сега искам да поясня, че поради технически проблем Миналия път гласувахте, т.е. ние гласувахме по този специален доклад на омбудсмана, но неговия стар вариант. Затова преценихме, че ще е добре да прегласуваме новия му вариант в случай, че нещо не е било записано така, както трябва да бъде. Надявам се, че сте прочели правилния вариант и сте готови да прегласуваме, освен ако, ни искат, освен ако откажете да прегласуваме доклада. Но нямаше никакви изменения, така че нека да направим нещата както трябва да бъдат и всичко да е наред с този доклад, който наистина е много важен. Така че продължаваме. Основният фокус на нашето обсъждане днес след обед е за голям брой петиции, които са получени и се отнасят до правата на детето и е, определянето на родителска отговорност. Беше предаден един доклад от е, комитета на, Комисията по петициите и автора на този доклад, професор Джан Пауло Романо, ще е, направи встъпление. Той вече е тук. Добре дошъл на професора. И всъщност ще започнем с неговото представяне. Избрани са определен брой петиции, които повдигат различни аспекти на същия този проблем, по който ще чуем представенето днес, както и подалите петициите са тук или чрез свой представител или лично така че точки 8 и 9 и 14 ще бъдат представени след подбора. По-късно днес след обед, може би около 6 без 15, заместник председателя на комисията Вивиан Рединг трябва да дойде при нас и да говори пред нас шия комитет по тези конкретни въпроси и по други въпроси, които имат общо. За утре след срещата на координаторите отново ще имаме възможност да обсъдим е, становището на Хенкеш относно достъпа на гражданите до документи на Европейския парламент и не само. Също така ще чуем господин Вилан по повод на една неодавнашна мисия за установяване на факти в Австрия. Така че гражданската инициатива, която ще се обсъжда утре, нейното обсъждане няма да започне по-рано от 12 без 15 утре. Ще имаме представяне по точка 22 и представяне на някои от петициите, които се отнасят до Белгия и най-вече точки 23 и 24. Имате ли някакви коментари по дневния ред? Тогава да обобщя, госпожа Анджелили няма да дойде, госпожа Рединг ще дойде тук в 6 без 15. Това са основните моменти. И така, нека да дам дум, да се върнем към госпожа Гриемс по повод на протокола от края на септември тази година. Е, Благодаря ви. Искам да ви помоля да не приемате текста в сегашното му състояние, защото трябва да внесем някои корекции. Протоколът не отразява точно това, което обсъждахме най-вече на срещата на координаторите, но аз ще предложа моите изменения в писмена форма. Благодаря ви. Микрофонът на оратора не е включен. В този случай е по-добре да получим в писмена форма вашите корекции към първоначалния текст на протокола. По този начин няма да има никакви недоразумения. Госпожа Окен, въпросът ми се отнасяше към точка разни. Знам, че може би е малко рано, но може би това е нещо, което трябва да се направи незабавно има съобщение за пресата от госпожа Масони от събота за ситуацията в кампания. Аз видях текста на италиански. Бих била много благодарна, ако може да получим този документ на английски преди заседанието на координаторите утре. Председателят, не знам дали това е възможно, дали има възможност. Доколкото мога да разбера, въпросът е от решаващо значение. Просто е важно да видим какво точно се съдържа там. Аз успях гордо да разбера, но италианският ми не е достатъчно добър, така че бих искала. Вие искате да получите до вечера този текст преди заседанието на координаторите. Утре дали това е възможно? Ще трябва да попитаме. Беше отговорът от секретарията. Ще се опитаме поне да разберем за какво става дума. Просто някакво резюме. Дали ще сте доволни, ако ще има резюме? Не точно превод. Да, добре. Това се отнася до нашия доклад и мисля, че е насочено срещу делегацията и председателят на делегацията посети кампания за това. Трябва да знам за какво става дума, защо става дума за нашия председател. Изцяло ви разбирам, казва председателят. Ако е осъществимо да се представи резюме на основните моменти, това ще бъде добре. Добре. So, беше постигнато съгласие, че петициите, че, пет, че петицията 900 от 2007 година и 1790 от 2009 година ще бъдат отворени наново. и петицията 1767 от 2009 година може да бъде затворена. Ако няма други съобщения по точка разни, можем да започнем работа и да гласуваме по новия доклад, по правилния доклад – Имам предвид специалния доклад на господин Диамандурус. Моля, кой е за? Вдигнете ръка. Кой е против? Моля, вдигнете ръка. Няма Има ли някой, когато не го е грижа? Да, благодаря ви още веднъж за гласуването миналия път и сега. Професор Романо. So, Professor Romano, are you ready to start with your presentation? Yeah. Готов ли сте, професор Романо? Да, ще говоря на френски. voilà microphone. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc on euh, bon. Чувате ли ме вече? Чудесно, добър ден. А, тук съм, за да ви запозная с, с изследванията на Швейцарският институт по сравнително право за а, родителската отговорност а, в а, и правата на посещение при раздяла с трансграничен характер. А, а, може да се запознаете с доклада на френски и английски, то е около 150 страници, заедно с приложенията, т.е. доста пространен труд. Какво включва той основно? Съгласно поставеното ни задание, започнахме с преглед на статистиката, за да се ориентираме в актуалното състояние на това явление в Европа. Втората част прави преглед на законодателството международно и европейско, което е доста обемно, меко казано за разделата с трансграничен план. Третата част е посветена на анализ на националното законодателство и юриспруденция. След това, след като разгледаме националния план, разглеждаме в отделните държави членки как стоят нещата при раздела и права на посещение на децата и след това преминаваме конкретно към ефекта на европейското законодателство. Там специалистите казват, че в Брюксел 2 са направени редица препоръки. А, що се отнася до държавите, които сме избрали, не сме ги подбирали всъщност. Трябваше да се спрем на Франция, Германия, Испания а, поради големината на страните и поради решенията на Съда на европейски общи, които показват, че това са държави, където много често се преместват деца. Не винаги противозаконно. Разгледахме също и Полша, поради големината на страната, Обединеното кралство и Швеция. Имахме възможност да изберем една скандинавска страна и спряхме се на Швеция отново поради размера на населението. Някои основни понятия е необходимо да се уточнят преди да преминем към статистическите данни. Какво означава раздяла? А, съгласно нашето задание, ние се спряхме на широкото понятие а, именно а, разтрогване на а, брак а, или неговото анулиране или на регистрирано гражданско съжителство както и прекръсване на съжителството. Кога тази раздяла е, придобива трансгранично измерение? Това беше въпрос, на който трябваше да отговорим. За да направим, а, за да, направим да дадем управле, определение, ние отново се спряхме на по-широкото разбиране – проучвайки редица законодателни текстове. Това означава, че а, лицата, които имат родителски права с различни националности или мястото на местожителство на лицата, които претендират за родителски права, засягат поне две държави. Така трябва да направим разграничение между вътрешно-общностни вътрешно случаи на раздяла, когато става въпрос за две държави членки или, три, или пък може да е, имаме и интернационален случай, когато става въпрос за държава извън Европейския съюз. Една от препоръките ни да бе да се отчита по добре случаите от втория вид. Примерно, когато става въпрос за държави като Аржентина, Съединените щати и така нататък, за едното лице и другото лице а, има връзка с Европейския съюз. Да, добре, Ще се опитам да не говоря толкова бързо. А, та, когато говорим за основните понятия, за да очертаем основните пар, а, параметри, трябваше да изясним какво представлява родителската отговорност. А, ние изходихме от а, бр... директива 20, 2010 година Брюксел е, известна като Брюксел. Това е лице, което обикновено е родител или а, е юридическо лице, например Агенция за защита на детето, а, която действа като посредник а, по силата на съдебно или административно решение. В различните държави това е уредено по различен начин но е възможно това да става по законов път, без да се е, включва пряко съда. Например, е, в Ирландия за този случай неодавна имаше решение на Съда на Европейските общности. Ставаше въпрос за двойка без брак в случая бащата не може да получи родителски права, не в резултат на писано законодателство, но а, се взе а, това решение. То може да се отнася до детето и, и а, до а, с, неговото имуществено състояние. Какво означава родителски права? върху децата една от дефинициите отново в регламент Брюксел 2010 прав... Родителските права се отнасят основно до грижите за детето и когато имаме трансгранична раздяла, правото да се решава къде да живее детето. Това са правата за, на отглеждане. Когато говорим за право на посещение. Отново се консултирахме с редица международни актове. Това означава правото на личен контакт с децата. Това е особено важно, когато се говори до, за транспорт, да се отведе детето на друго място, различно от неговото место живеене, което може да е в друга държава ще дам думата на колегата, която ще представи статистическите данни и националната уредба по този въпрос. Мерси, професор Романо. Благодаря ви, професор Романо. Членове на Комисията по петициите за мен е удоволствие, че мога да говоря пред вас днес. Ще започна от там, където спря моят колега, ще ви представя двете най-важни части от проучването, набирането и анализа на статистически данни и частта на проучването във връзка с правния анализ на различните национални закони. Относно събирането и анализа на данни, методът за набиране на статистически данни се ръководеше от основната цел на проучването да се проучат специфичните особености за присъждане на родителски права, когато има разделяне на двойки от различни държави. Събрахме официални данни, такива, които са на разположение на обществеността и успяхме да оценим наличието на такива данни на всяка стъпка. Разполагаме с два вида данни. Общи данни и конкретни трансгранични данни. Първата група данни се отнася до разводи и а, законова раздяла и начина по който е бил разрешен въпроса за възлагане на родителските права в случай на раздяла на родителите. Втория вид данни се отнася до трансгранични раздели в смисъл процедури за развод и за законова раздяла – на двама души, които по принцип живеят в различни държави. Анализа на тези данни беше да се види какъв е броя на разделите във всяка държава членка и да се направи прогноза за броя на трансграничните раздели. Във всяка от групите данни направихме оценка на броя на случаите, когато е решен въпроса с възлагане на съдебните права. Така успяхме да видим дали въпроса за възлагането на родителските права в а, национални случаи, случаи в, на национално равнище са били а, гледани различно от случаите на трансгранична раздяла. Това са коментарите относно характеристиките на данните, които успяхме да наберем и да анализираме. В някои държави, като Франция и Великобритания, статистиката за трансгранични раздели всъщност не е на разположение. В тези държави трансграничният фактор е причина да не се появяват данни в статистиката. Или защото не се събират такива данни, или защото националността и мястото на пребиваване на съответните две страни не се а, появяват в хода на самата процедура. Затова не е възможно да се намерят такива статистически данни, без да се разгледат конкретните произнесени от съда присъди по всяко от делата. Също така не е възможно да се види дали някой от родителите или детето са променили местопребиваването си след решението за развод и дали, е, съответно да се прецени дали е имало отвличане на детето от единия родител. Когато обаче пък има такива статистически данни, в много случаи те не са достатъчни. Данните не винаги са хомогенни не правят разграничение между европейско гражданство и неевропейско гражданство на съответните страни. И в повечето случаи статистическите данни дават националността на съответните страни, а не местопребиваването им след развода или раздялата. Такъв е случая с Германия, Испания по този начин не е възможно да се прецени какъв е потенциалният ефект от раздялата върху местонахождението на, местопребиваването на детето след процедурата. Информация относно възлагането на родителските права. Такава в повечето случаи липсва, което прави невъзможно да се направи оценка на трансграничния фактор при определяне на мястото на живеене на детето. ние установихме някои тенденции и сред тях видяхме доста голям брой бракове между граждани на една страна и граждани на друга, например между Испания и Германия и в резултат на тези бракове голям брой деца са били подложени на такава трансгранична раздяла, например Швеция. Там повече от 20% от децата за които, чието родители са се разделили. Има едно леко увеличение на броя на трансграничните разводи и раздели в Полша след присъединяването на Полша към Европейския съюз. Също така забелязахме, че по принцип географското разстояние между тези, които са получили родителските права случаи, когато не е, невъзможно, когато не е възможно да има съвместно попечителство. Основната цел на статистическото проучване беше да се проучи как е повлияло трансграничното разделяне на родителите върху определенето на родителски права, как е бил решен въпросът. Отговорът на базата на нашето статистическо проучване е ясен. Международният характер на а, казуса няма а, сериозно въздействие върху съдебната практика по тези въпроси. Данните, които събрахме, не говорят за това, че националността на родителите или тяхното местопребиваване ще повлиява върху възлагането на а, правото родителските права или други свързани с него права. Това реално не е решаващ фактор. Анализираните данни не говорят за никаква тенденция компетентния съд да отчита националността на някоя от страните и Не може да се прецени точно как се решава дали интереса на детето е да остане е, в същата държава, където са живели родителите преди раздялата си. Следователно, статистическото проучване трябва да бъде последвано от законодателно проучване и юридическо проучване относно правата на е, родителските права и е, трансграничния ефект. Има известно сходство в законодателствата, когато става въпрос за родителските права и отговорност, които се базират най-общо върху най-добрия интерес на детето, като родителската отговорност се установява автоматично веднага, щом детето бъде родено или признато. Като цяло се обхваща за защитата, силата на детето и на неговите интереси родителите не могат да отхвърлят а, а, отговорността си, нито пък да я делегират на трета страна. Да се приложи този принос, е, принцип към двамата родители, означава, че родителската отговорност не се определя от естеството на връзката между двамата родители. Затова отслабването на една такава, на тяхната връзка, реално не влияе върху възлагането на родителските права, но все пак има различни начини по който се прави това. Забелязахме също така, че договорености между родителите, различните специфични неща в случай на раздяла, които те договарят, се признават в другите държави, които разгледахме с изключение на Полша. Също така забелязахме обаче известни различия между различните държави членки, що се отнася до реалното прилагане на родителската отговорност като понятие. Във Франция и Полша, примерно, упражняването на родителската отговорност може да е от интерес само за, еди... за самотен родител – когато има споразумение за, управляване на, за упражняване на родителската отговорност, тогава съдия трябва да се произнесе а, е, с е, определение, което е в интерес на детето. Родителските права са от съществен интерес за нашето проучване, защото такова право възниква само когато се щупи връзката в семейството, т.е. родителите бъдат разделени. С изключение на Швеция има специфична а, концепция и понятие за родителските права във всяка от а, държавите членки, но това понятие се тълкува по различни начини. Примерно в Полша, Франция, Обединеното кралство – се включва възможността съдията да определи а, място, където да пребивава детето, обаче не се произнася по задължението да се живее с детето. Обаче пък в Германия възлагането на родителските права включва, че детето трябва да живее със съответния родител, който ги е получил. по-конкретното понятие за а, редуване в упражняване на авторските права дава възможност за различни тълкования. В случай, че родителите живеят по-отделно, альтернативно упражняване на родителските права е възможно във Франция, но не е възможно в Полша. Относно правата на посещение на детето, това е не само право за родител да посещава детето, но и право на детето да поддържа контакт с двамата си родители, когато те са разделени. Този принцип е общ за всички държави, които анализирахме. По принцип има малко наброй различия по отношение на това право. Единствената разлика, която отбелязахме е за задължителния характер на правата на посещение. Това е както право, така и задължение на родителите. Други различия са свързани с тези, които могат да се възползват от правата на посещение на те могат да бъдат възложени само, дадени само на родителите, но могат да бъдат и на други лица, например на а, бабата, дядото. И Последният аспект, който искам да поставя тук, е интересът на детето. Това е в същината на всичките решения за присъждане на родителски права, право на виждане на детето и особено това беше и за случаите, когато има трансгранична раздяла. Това е едно понятие, което не е добре определено Затова решенията, които са най-добри на детето, трябва да се взимат във всеки конкретен случай. В някои законодателства има правна дефиниция, например в френското законодателство. Основният интерес на детето означава най-добро гарантиране на физическото и психическото развитие на детето. В полското законодателство се говори за благополучие на детето, т.е. максимално задоволяване на потребностите на детето и защита на всичките интереси на детето, включително и имуществени права в Швеция, се използват две понятия защита на детето срещу всяко малтретиране или насилие, включително и отвличане и жестоко отношение. А второто понятие е необходимостта детето да поддържа тесни контакти с двамата родители в случай на раздяла. Съдебната практика в други страни посочва, че интересът на детето обхваща правото на детето на самоизразяване в случай на спорове на родителите му. И тъй нататък. От читане на волята на детето също така е нещо, което присъства в други национални законодателства. Обаче има много различни тълкувания за това как децата могат да упражняват тези свои права, закрепени в законодателството. Днес правните, съдебните решения, които най-вече отчита интерес на детето, са тези в Германия, Швеция и от по-скоро време в Испания. В последното проучване ние отделихме особено внимание на правното тълкуване на интересите на детето в случай на трансгранична раздела на родителите. Що се отнася до родителските права, отбелязваме, че когато детето се премества в друга страна, това не противоречи на интересите на детето, стига да бъдат спазани определени условия. Основното понятие, което е ръководно, е принципът за приемственост, непрекъснатост. Това означава, че промяната на местоживеенето на детето не трябва да означава рязко прекъсване на контактите на детето с неговата социална, езикова среда, културна среда и трябва също така да бъдат спазени родителските права на другия родител. Що се отнася до правото на виждане на детето от единия е, родител. Когато детето се премества в друга страна, това не се смята за нещо, което противоречи на правата на детето, освен ако не става дума за случайно отвличане, нещо, което се визира в испанското законодателство. Или когато разстоянието е прекалено голямо, това се визира в шведското законодателство. Благодаря ви за вниманието. Сега давам думата на моя колега господин Роман. On revient donc sur le plan international, après avoir... Нека да се върнем след този преглед на националните статистически данни към международния аспект. Вие видяхте, че определено има различия между различните национални законодателства. Очевидно, е, че законодателството е различно в различни страни, но когато се мисли за най-добрите интереси на децата, не винаги едни и същи процеси, дори концепции се прилагат. Искам да ви кажа нещо. Какво е разпоредба? Особено разпоредба от международното право, особено е разпоредба от европейското законодателство. За да може една разпоредба да бъде задоволителна, Децата, родителите, всички, които смятат, че имат родителски права, трябва да имат, разбира се, право на достъп до съда, за да може съда да вземе окончателно ясно решение, което може да се прилага, особено що се отнася до родителските права и правото на виждане с детето. Съдържанието на решението винаги трябва да бъде насочено към интереса на детето и на заинтересованите страни, особено интересите на детето, които в различните законодателства се нарича най-добрите или преобладаващите, най-висшите интереси на детето. В крайна сметка, трябва да се отчита трансграничния характер на съдебното дело и основните интереси на детето трябва да бъдат отчетени изцяло, като се отчита и международния или трансграничния характер когато се взима решение за присъждане на родителски права или правото на виждане с детето, трябва да може да бъде изпълнимо това решение. Тези права трябва да се упражняват, без да се накърняват общностните свободи. Това трябва да отчитаме в Европа и не само в Европа, а и в целия свят. Това, което трябва да се избягва е не трябва да има случай, когато има две противоположни решения, в случая с едно дете. Има едно дело. Извинете, ако говоря прекалено бързо, казва ораторът. Нямам навика да работя с преводачи, затова моля да ме извините. И така, много често цитирания случай от края на 90-те години е един случай, който предизвика много проблеми, включително трябваше да бъде създадена специално френска-германска комисия, защото имаше решение на френския и на немския съд. И бащата беше французин, майката беше германка и това, което не трябва да се допуска е две юрисдикции, в конкретния случай френска и германска, да взимат абсолютно различни решения при присъждането на родителски права, защото всяка юрисдикция има право да взима собствено решение и за това има възможност решенията бъдат абсолютно различни. Например, в случая с Франция, родителските права бяха присъдени на френския родител, докато в Германия, германската майка получи тези родителски права. Т.е. има противоречащи си решения, които проистичат от тези два различни подхода. Това, разбира се, е парадоксално, защото прекалено многото решения водят до същата ситуация, в която няма нито едно решение. Тоест, родителите в крайна сметка не знаят кой какви права има. Защото френският съд казва, бащата има права, немският съд казва, не, майката има родителски права върху детето. И проистичат различни задължения от тези различни решения. Може да си представите какво би решило детето, ако то би трябвало да решава кое училище да посещава. Или, например, какво ще случи, ако детето трябва да бъде лекувано, например, да бъде оперирано, тогава при германското решение детето би трябвало да посещава училище в Германия. Или ако бащата има права според решението на френския съд, то тогава детето би трябвало да посещава френско училище. Т.е. по този начин се отказва правосъдие де-факто. И няма отговор, защото има противоречащи си отговори. И когато имаме противоречащи си отговори, това е все едно да няма никакъв отговор. Тоест има вакуум в законодателството, в правата. Има отричане на свобода, има отричане на правосъдие, има отказ от вземане на решение. Това е една абсурдна ситуация и това може да означава, че просто детето ще се прехвърля от една страна в друга и никой няма да знае на практика кой има реално родителските права. Тоест, това означава, че конфликтът между двама родители се преражда в конфликта между две юрисдикции, две правни системи, две страни, просто защото в самото начало не е имало надлежно и ясно решение. И това, което би могло да се случи, е че родителят, който е по-експедитивен, който може да бъде по-гласовит, да бъде по-убедителен пред съдите, да ги накара да работят по-бързо. Този родител, независимо от това дали е бащата или майката, този човек ще получи решение пръв. И тогава лицето, което получава правата, независимо от това дали е майката или бащата, тогава вече получава родителските права и автоматично другият родител получава само право на виждане с детето, просто защото другата система или другия съдия са били по-бавни. Това не е нещо, което работи в най-добри интерес на детето. Трябва да има разпоредби, които да спазват понятието на сближаването или близостта. Необходимо е да се съведе всичко де-факто до местоживенето на детето. И в идеалния случай би трябвало да има диалог между съдии, които се занимават с едно и също трансгранично дело. Това е идеалната ситуация, когато съдите биха могли да поддържат контакт. Задължително трябва да се избягват успоредни процедури в различни страни, защото а, можем изцяло да избегнем противоречия между две различни съдебни системи, в защото ако текат такива успоредни процедури, ще има две различни противоречащи си дори решения. И тогава ще трябва да не се признава решението на едната от съдебните системи. Тоест, трябва да се направи така, че само едно решение да се признава от всички държави членки, защото ако се признават две решения, отново това води до хаос ако едно и също решение се признава от Германия и Испания, но не от Франция, то тогава може да стигне до хаос. И не става ясно кой има родителски права, кой има права да вижда детето, защото може да има две различни съдебни решения. И за да се избегне тази хаотична ситуация, за да се избегне целият набор от проблеми има редица инструменти. Някои дори смятат, че тези инструменти са прекалено много. И когато имаме прекалено много инструменти, то вежи пословицата много баби, хилаво дете. Някой смятат, че наистина има прекалено много конвенции, международно-правни актове и това обърква съдиите. Тези международно-правни актове също могат да си противоречат. И тогава, като резултат, можем да имаме противоречащи си решения. Бих искал да спомена пет акта, правни акта. Хакската конвенция от 1961 година, Люксембургската конвенция от 90-та година, това са конвенции на съвета на Европа. Те вече са много остарели. Бъдещето лежи в три вече действащи конвенции. Първо, с Хакската конвенция от 1980 година срещу международно вличане на деца. Хакската конвенция от 1996 година. Много проблеми се решават. Аз лично и бях изпълнен съмнение, но това е един много подробен правен акт – някои страни тази конвенция влезе в сила едва през 2002 година и Европейският съюз даде право на държавите членки да се присъединят към тази конвенция. След няколко месеца, например, във Франция ще влезе в сила Хагската конвенция, в Полша вече от две години тя е в сила. И има един много добър и стабилен правен акт. Разбира се, там има какво да се подобри. Това е регламентът Брюксел, за който ще говорим малко по-късно. Регламента Брюксел 2А. Ние приветстваме този регламент и ще говорим за него. Тези три правни акта наистина са много добри и Хагската конвенция от 1996 година срещу международното отвличане на деца и насочена срещу незаконно преместване на дете в определена страна. Това е един международно правен акт, който не се свежда само до Европа. В 71 или 72 страни се прилага тази конвенция, толкова страни са я ратифицирали. Обаче има някои случаи, в които има отказ за връщане на детето. И аз говорих, че има такъв проблем. Има страни, които отказват да върнат детето. Има и това са страни, в които детето е било отвлечено, те посочват различни доводи, като например необходимостта детето бъде интегрирано в своята родна среда. Също така се привеждат различни технически причини, така че има какво да се подобри в процедурата за връщане и благодарение на регламента Брюксел 2А това се постига. Двете хакски конвенции, за което говорих, са доста пълни, обаче има някои недостатъци за общността, например непризнаване на решения, недостатъчната обосновка на решенията. Но също така понякога трудно се изпълняват взетите вече решения. Така че разпоредбите на Брюксел 2А дават правна основа за промяна на действащите актове. Най-вече им предвид глава 2 и 3 на договора за функциониране на Европейския съюз. В съответствие с тях общността е длъжна да създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие за всички граждани. И как да се постигне тази цел? Трябва да се гарантира това, че не само се упростява процедурата за взаимно признаване, но е важно да има изпълнение – решението трябва да бъде признато и изпълнено. Сега изпълнението става неотменна част на цялата процедура. И това е изпълнение на упражняването на присъдените родителски права. И това се отнася до нормите за правомощия, нормите за разрешаване на съдебни спорове и нормите за водене на граждански искове. По този начин се създава основа за една по-добра процедура. Връщам се отново към Брюксел 2А. Той от 2000 та година е бил няколко пъти промени, затова се нарича Брюксел 2А. Точно преди многото промени. Там има нещо, което е особено важно за нас, а именно родителските права преди ограниченията на Брюксел 2 се отнасяха само до случаят на развод. Сега охвата е по-широк и не, не се свежда само до разводите. Експертите и особено научните работници смятат, че този акт значително подобри ситуацията в сравнение с преди, преди всичко, що се отнася до компетенцията, изясняването на нормите и също така предоставяйки гъвкавост. В момента нещата са по-ясни, защото основната компетенция се дава на държавите на обичайното место живеене, т.е. вече няма това противоречие между държавите на гражданството и държавите на обичайното место живеене. И също така две различни норми могат да се прилагат. Обикновено компетенцията се дава на мястото на обичайното местоживеене и след това на мястото на гражданството. Но приоритет се дава на мястото на обичайното местоживеене. А страната на гражданството, възможно, е да участва в окончателното решение. Но тогава трябва да има съгласуване между двата органа, за да се реши кой принцип ще преобладава в крайна сметка. И яснотата на решенията и също така доводите за отказ, доводите за неизпълнение. Преди имаше редица причини, които се признаваха за уважителни при на изпълнение Сега този списък е съкратен има нещо, което е доста ново за Европа. Това е, че екзекватурата е била започната. Екзекватурата в момента е една много упростена процедура в цялата общност. Това е една бърза и нескъпоструваща процедура. Също така се потвърждават правата за виждане с детето. Тези права преди не са били много защитени, но в Брюксел 2А правото на виждане на детето се утвърждава и в някои обстоятелства това право, благодарение на Брюксел 2А, може да бъде изрично посочено в специален документ, издаван от държавата, за да може да бъде изпълнено това право и тогава не се прилага екзекватура, т.е. може да има пряко изпълнение във всички държави членки, т.е. има задължително признаване на правото на виждане на детето и има възможност да се избегне много по-сложната процедура за екзекватура, за да може в крайна сметка да се постигне изпълнение на решението. Тоест, още една важна стъпка напред сега за отвличанията. Вече казахме, че конвенцията от 80-та година се прилага по начин, който се смята за задоволителен. Обаче чували са се и оплаквания, защото има много решения, според които детето не може да се върне на родното си място. И това беше до някъде преодоляно чрез намаляване на причините за отказ на връщане на детето. Също така, благодарение на това се предвижда по-кратка процедура. Крайният срок е 6 седмици, освен ако няма някакви изключения, които трябва да бъдат обосновани, за да стане ясно защо не може да бъде спазен този срок от 6 седмици. Но не може да се откаже връщане на детето в рамките на 6 седмици в страната, от която детето е било отвлечено, ако всички мерки защита на детето са били приложени. Един друг важен аспект. Решението за невръщане, ако държавата, в която отвлечено детето, каже не, няма да върнем детето, може да се вземе само едновременно или предварително решение, защото държавата, от която детето е отлечно, може да вземе решение за право на виждане на детето. И това може да бъде в противоречие с, с, с законодателство на страната, в което детето е отвлечено. Тоест, трябва да има съгласуваност между двете решения, за да може в крайна сметка да стигне до едно единствено решение. И следващата стъпка е сътрудничеството между органите, нещо за което вече говорихме, компетентните органи, които са призовани да обменят информация за детето, цялата информация, свързано с това къде е швел детето и т.н. Също така цяла тази информация безплатно се предоставя на родителите на детето и на другите заинтересовани страни. Тоест въпросът е механизма да работи по-гладко и по-безпроблемно в сравнение с преди. Например, това също се отнася и до сключване на споразумение за извън съдебно решаване на спора. Също така има възможност да се използва мрежата за контакти между съдебните, съдебните системи, за да се взимат по-бързо решения. И аз говорих вече за диалога между съдиите и съди... съдебните системи. Това е нещо необходимо сега за бъдещето и за основните тенденции, които ще характеризират бъдещето. Първо, внасяне на някои промени в регламента Брюксел 2А. Има какво да се подобри, разбира се, тук трябва много внимателно да се подхожда. Но какво ще бъде съдържанието на тези промени? Днес все още е възможно едно решение за даване на родителски права да не бъде признато в друга държава и като отчетем това, че едно решение може да не бъде изпълнено, и понякога това може да отнеме 10 години, докато бъде взето дадено решение или разрешено изпълнение. Може да се предвиди задължително признаване на решенията за присъждане на родителски права. Задължително признаване и задължително изпълнение. В момента това не е така и има много причини за това. Прекалено много причини. Второ, може да има механизъм за разрешаване на спорове. Защото, примерно, имаме френско решение, немско решение, както вече казах. И те могат да си противоречат, затова е необходимо да има някакъв механизъм, който да позволява да се преодолее тази ситуация и да се стигне до едно решение, което ще бъде приложено от двете юрисдикции, например в конкретния случай Франция и Германия. Например, можем да предвидим ситуация, в която във Франция се взима решение, но преди това се извършват консултации с германските съдебни власти или обратното. Той става дума между съгласуване между Брюксел 2А и Конвенция 96, обаче това е много технически проблеми, затова няма да спирам върху него. Що се отнася до някои препоръки за промени в регламента Брюксел 2, то една възможност е хармонизиране на процеса на изслушването на детето. Трябва да бъде изслушано детето. И начинът, по който се провежда тази процедура, е твърде различен в различните държави. Това може да бъде пречка пред признаването на решенията, защото в Германия това е много важно, много повече, отколкото във Франция. И ние го показваме в нашето изследване. Непризнаването на френски решения от немските органи е основано върху това, че германските органи смятат, че във Франция не се обръща достатъчно внимание на мнението на детето. Една друга възможност е да бъдат обучени специализирани съдии. Това е нещо важно трябва да има съдии в различни национални съдебни системи, които биха могли да преминат през специализирано обучение, за да могат по-добре да разбират проблемите, свързани с трансграничните семейства. Само малък брой съдии биха могли да се занимават с подобни дела и те биха могли да бъдат отчетени също така случаите на извънсъдебно разрешаване на спорове в семействата. Вече има достатъчно натрупен опит такава медиация, има добри перспективи, има голям потенциал. Вече има директива която трябва да бъде транспонирана от държавите членки до 2011 година, системата за медиация може да бъде повече подсилена. Прекален да говорих. Много ви благодаря и ще отговоря на всички ваши въпроси. Е... Благодаря, че ни запознахте с това много важно проучване то наистина, според мен, демонстрира колко широка гама от проблеми трябва да решаваме. И тези въпроси трябва да се разглеждат в по-голяма дълбочина. Така че ще се радваме да чуем какво мислите, колега. А, благодаря, госпожо председател. Благодаря за а, изследването, с което ни запознахте. А, може да е странно, но не всичко се изясни след тази презентация. Това се дължи на сложността на самата проблематика. Става въпрос за попечителство върху деца, родителски права и родители, които не могат да се договорят по приятелски начин т.е. между тях има конфликт или проблем. Виждаме го и по петициите, които получаваме тук в нашата комисия. Това е тема, с която се сблъскваме често. Така че аз имам няколко въпроса. Първо, що се отнася до попечителските права? а, родителските права на територията на Европейския съюз. С това се занимаваме и вие сте го проучили. Аз искам да си изясня ситуацията за себе си. Ако правилно съм а, ви разбрал, първо а, трябва да се търси решение между страните по доброволен начин, чрез преговори, а не съдебно решение. Това винаги е най-добрият начин. Но вие казвате, щом се стига до съд, кой и, а, съд е компетентен. Това ясно ли или не е ясно? Това на мен не ми стана ясно. Това, това питам първо. В а, всеки един случай, ясно ли е кой е компетентният съд в Европейския съюз? И оттам втория ми въпрос, вие леко го засегнахте. Когато съда вземе решение, другата държава, и изобщо другите държави в Европейския съюз задължително ли трябва да се съобразят а, с това решение. Това а, вече а, закрепено ли е в някаква норма или не. Трето, вие казахте, че има начини да се търси а, обезщетение и по съдебен път, но казахте, че има дискриминация по отношение на правата на детето. Просто има разлика в различните държави членки. А, та, а, може да се прояви в тази връзка и дискриминация. И накрая, Моя въпрос а, е дали бихте казали, че в държавите членки правните основания са толкова разнородни, че е необходимо да се премине към някаква хармонизация. Ако това трябва да си го поставим за цел, а, по какъв начин трябва да се извърши тази хармонизация? Извинявайте, аз не съм правист, и а, извинявам се, ако а, опростявам нещата, но като депутати в а, тази комисия по петициите, ние трябва да решаваме конкретни случаи а, на внесени петиции. Аз разбирам, че правата на попечителство не могат да се разделят. А, и знам, че съдилищата дават правосъдие, те раздават правосъдие, но не винаги а, то се възприема като почтено, честно и а, справедливо. Е, вече имаме доста а, въпроси, зададени само от един депутат. Ще ви дам думата и се опитайте, моля, да говорите кратко. Да, благодаря за зададените въпроси. Те са наистина много уместни. Първия въпрос за компетентността на съда за юрисдикцията. Дали има ясно разграничение за компетентност на съда? Да, има. Но правилата са много гъвкави защото е необходимо да имате гъвкавост, когато говорим за юрисдикция и компетентност трябва да имаме достатъчно компетентност, за да се е, отреагира на конкретна ситуация. Та правилото е, че държавата, която е, юрисди... която е юрисдикция по дадения въпрос, е държавата, където детето обикновено живее. Дали тази а, юрисдикция може да се прехвърля? Примерно, дали е държавата, където живее родителя или където живее детето или където се намира неговото имущество, то от тази държава може да се прехвърли юрисдикцията, но само в тези случаи. Има такива конкретни дела, когато юрисдикцията се прехвърли от една държава към друга, но такова прехвърляне трябва насрещно да се приеме от органа, на който се делегира компетентността или юрисдикцията. Ако органа прецени, че не е компетентен и това не е подсъден нему случай, то юрисдикцията не може да се прехвърли. Та трябва да се дефинира държавата на обичайно место живеене. Няма правна дефиниция за това, защото а, въпросът се разглежда в редица международни актове, особено конвекция за закрила на детето. Но а, съдиите решават по своето отметрение как да тълкуват това а, някои случаи а, има твърде широки интерпретации, което а, дават възможност на държавата да а, тълкува нормата свободно. Втория ви въпрос. Признавате се решенията. След като сме реш... преценили кой е компетентният съд и чия а, юрисдикция е определяща на коя държава, и тогава трябва, а може би е трудно да се каже дали трябва или не, защото няма такова задължение за признаване. Трябва да го подчертая, няма такова задължение. Говорим пак е, за родителски права. Но когато става въпрос за правото на виждане на детето, няма такова задължение. Ако има едно решение, то е, може да а, бъде приведено в изпълнение. Що се отнася до родителските права, обаче, такава, такова задължение за широко признаване не съществува, тъй като има редица основания да се откаже съгласие. Първо, поради съображения на обще... за обществения ред. В Германия, например, има решения, което казва, че решение не може да се признава и прилага във Франция, защото противоречи на обществения ред. Защото във Франция, примерно, не е, е било изслушено детето. А това е право, което е закрепено в Германската конституция. Или обратно, ако на детето не се даде такава възможност в Франция, то тогава германците никой няма да го признаят. Ето, ще се получи едно френско решение, което не се признава в Германия вие по-кратки въпроси, а вие по-кратки отговори, ако обичате, защото хората искат да представят петициите, които са внесли. И те могат също да бъдат а, възприяти като принос към изследванията на професор Романов. Но ще ви благодаря, ако отговаряте с да или не на такъв вид въпрос. Да, боя се, госпожо, че правото е сложна материя. Имаше и трети въпрос, а именно за проблематиката свързана с дискриминацията. Нямаме данни от анализа на юриспруденцията, което да сочат, че се допуска дискриминация в националните съдилища на, в зависимост от националността на детето или мястото, местоживеенето на родителя но фактически е възможно такава дискриминация да съществува. Примерно, детето живее в обичайното местожителство на родителя. В такъв случай детето оставя, остава там, където е живяло до сега, ако този родител продължи да живее там. Но това не е дискриминационно решение. Втория случай е малко по-сложен. Не мога е, пространно да ви отговоря, в подробности, но с две думи казвате, има определени области на а, родителска отговорност, които са различни. Да, и днес има доста големи различия. Нужно ли е да се хармонизират нещата в някои сектори? Аз смятам, че може да започнем с изслушването на волята на детето, с а, а, разглеждането на трансграничния елемент – а, този най-важен аспект а, при трансграничната а, раздяла. Трябва да сме сигурни, че решенията на съда могат спокойно да преминават през тези граници и да се закриля детето без значение от коя страна на границите се намира. Благодаря. Аз ще ви благодаря, че спряхте с отговора, свършихте. А може би искате да добавите още нещо. Ами, ще кажа, че за щастие разбирам немски, защото не съм сигурен как да работя с копчетата и да чувам превода. Има там едно копченце, някой ще ви помогне да изберете езика, който искате да слушате. И така, има ли още въпроси? Ако няма, Виждам госпожата в дъното на залата. Моля да не забравяте, че нямаме много време, тъй като имаме вносители на петиции, които трябва да бъдат изслушани. А, може би две, а, три думи като коментар. Темата е много сложна. Въпросът е международен и ако искаме да му намерим решение, трябва да обмислим дали всяка държава не би могла да има специализиран съд или е, специализирани адвокати, защитници на децата. в моята страна има такива и е, към тях могат да се обръщат е, децата. Ако такова, такава, такъв правен институт съществува в другите държави, мисля, че така лесно ще се решават подобни спорове. Благодаря.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 you, are not given the, choice, the, the, the possibility to speak right now. Some... Нямате възможност да говорите. Е, сега е, някой друг трябва да даде отговорите. Ще стигнем до вашия въпрос, е, каза председателката. Вие бихте ли отговорили сега? А, аз извинявайте, не можах да чуя добре въпрос, защото още не бях намерил канала за превод. Бихте ли повторили въпроса си? С две думи ще го повторя. На немски. В моята държава имаме институция, която е един вид служба, която се занимава с процесиално представителство на деца и непълнолетни а, и там се отнасят такива въпроси. Може би не е лошо такава а, правна институция, такъв правен институт да има в другите държави, за да се чуе волята на малолетните и непълнолетните и този вид спорове ще се решават по-лесно, процедурата ще се опрости. Благодаря за въпроса. Аз виждам на къде биете, а, поне на къде клоните и защо ми задавате този въпрос. За съжаление, е, този въпрос е извън обхвата на нашето изследване и ние не сме го проучвали целенасочено. Що се отнася до а практиката в различните национални юрисдикции, мога да кажа, че в различни държави има подобни инициативи. Във Франция до миналата година съществуваше такова нещо национален медиатор за деца. Така е, имаше възможност да се изслушат децата. Ние използваме термина защитник. Що се отнася до организационните или нормативни аспекти, например, свързани с а, правната уредба, а, това е институция, която или е закрита вече, или поне предстои да се закрие. Чуде се докъде а, би могло институциите на общността да се опитат да се намесят или да препоръчат такива институции, такива а, положителни практики биха могли да се разпространяват. Но в нашето проучване също има един а, раздел, който се занимава именно с добрите практики, но може би по-нататък а, исках да кажа, че не е лошо първо да се опишат тези добри практики и после да се види дали те могат да се пренесат и в други страни. Просто да се анализират и да се видят дали те са добри. А, това е палиативно решение на въпроса, може би. Не е необходимо да се включва а, тежкият механизъм а, на законотворчество но, а, е, на европейско ниво, ако може въпроса да се уреди чрез обмен на добри практики. Благодаря на авторите на изследването. А позволете да уточня процедурно. Не мога да давам думата на хора, които тя не е предложена. Искам да се изказват само вносители на петиции и депутати. Госпожа Мацони. This one, number seven, Mr. Buonasera. Allora, eh, Добър вечер. Казват ми, че сме на първата петиция, точка номер 7. Подалият петицията не присъства и ще дам думата на представител на комисията Маркус Телески. Добър ден, госпожо председател. Добър ден, уважаеми членове на Комисията по петициите. Ще се възползвам от възможността да ви благодаря, че поканихте представители на комисията да присъстват по време на обсъжданията днес. Аз представлявам звеното за съдебно сътрудничество по граждански въпроси Поднасям ви извиненията на моя началник на отдел, защото днес е Европейския ден на гражданското правосъдие и тя има реч в Словения по подобни теми на тези, които ще обсъждаме тук. Вие сте се запознали с нашите е, наблюдения в писмена форма, които бяха удължени е, веднъж е, с съответни допълнителни неща. Има три аспекта, които се споменават от подалите петицията. Един аспект във връзка с наказателното право, втори аспект относно съдебното сътрудничество, нашият основен инструмент и третият аспект свързан с правната помощ проучихме и трите аспекта и от нашите заключения ще видите, че или проблемите повдигнати от подалите петицията не попадат в ресора на европейското право, или пък ако попадат там, всъщност става въпрос за прилагане от национални органи на националното законодателство в този конкретен случай в, а, става въпрос за дело във връзка с прилагането на регламента Брюксел 2А и твърдения на подалите петицията, че не е била дадена правна помощ. Без да забавям, за да не забавям повече работата на този комитет, искам още веднъж да ви благодаря за поканата отправена към нас и да ви уверя, че съм готов да отговоря на евентуални въпроси по този казус. Благодаря. Грация. Колко qualche е колега che vuole intende intervenire? Благодаря. Имаш ли желаящи да вземат думата по този въпрос? Не. Тогава нека да направим заключение по тази петиция възоснова на отговора, получен от комисията, да я приключим. Съгласни ли сте? Добре. Отиваме сега на точка 8. Петиция от Маринела Коломбо чрез адвокат. Давам думата а, да бъде представен на петицията. Добър ден! Ще говоря кратко. Първо искам да отбележа, че петицията беше подписана от повече от 2000 души, а не 134, както се казва в текста. И ние Проблемът е забелязан от Европейския парламент през 2008 година и има работен документ по тази конкретна тема. Неотдавна той излезе на дневна светлина, благодарение на Натали Гризбек, член на Европейския парламент, за което искаме да й благодарим. Разбира се, ние отбелязваме че всяка държава членка има автономия по въпросите на нейното семейно право, но все пак всяка от държавите членки на Европейския съюз трябва да се съобразява с международното и общностното право и конвенции. Ще спомена само конвенцията от Нью Йорк за правата на децата и по-конкретно относно тази петиция ще посоча член 29, който всички вие сигурно познавате. Той признава, че целта е детето да се развива и да расте съобразно с а, вижданията на своите родители, тех, техния менталитет, тяхната националност, тяхното разбиране. Що се отнася до правилата на Европейския съюз, ще спомена естествено Брюксел 2А, както и конвенцията от Хага гражданските аспекти, е, свързани с е, международното отвличане на деца, както и един от основополагащите принципи в член 21 за функци... Е, от договора за функционирането на Европейския съюз. В петицията се казва, че е, лицето е било жертва на е, нарушение от страна на германските власти – на а, принципа за закрила на детето на немски киндезвол. Принципът не е, а, а, че е, м, интереса на детето се разбира най-общо в Европа, а конкретно, че той е детето да остане на германска територия. Такова е даден, даденото тълкование. Защитата е била осигурена от Югенамт в Германия, но това не е социална служба. В Германия има социална служба за децата, но тя няма нищо общо с Югенамт. Югенамт реално не може да се преведе, но искам да отбележа, че има сайт в интернет, служба за държавен надзор над а, а, родителството. Има представени известни искове към нея, а, но а, това е уникално. Няма други такива случаи с социални служби в Европа. И не се касае за някакви недостатъци от страна на родителите при адаптирането на детето. И винаги се произнася решение в полза на а, германската служба. Подобен пример е и е, случая на Маринела Коломбо. На нея изрично е било забранено да говори на италиански с децата си. Господин Бонген от Югенамт е заявил, както виждате и в протокола, да бъде призната като да бъдеш признат за германец чрез а, акцента е нещо, което не може да бъде прието от италианската общност на училищата, поне в Италия. В случая на Коломбо, очевидно, не е имало правосъдие от гледна точка, например, на разпоредбата за задължението да се издържа детето. Съответните служители на това звено са предприели действия само с а, родителя германец. А госпожа Коломбо не е имала възможност да погледне доклада като документ, но той ни е бил предоставен. Твърдяло се, че причината е ненарушаване на правото на непрекъсновенност, но това не е било Вярно, става въпрос за раз... някаква договореност между Югенамт и родителя германец. На 24 август тя е била превентивно включена в списъка на издирвани лица на Интерпол а, и е казано, че може да напусне страната, но без децата си. Казва се, че има опасност децата на госпожа Коломбо повече никога да нямат контакт с баща си, ако е, тя отиде в Италия и бащата няма да може да управлява правата си да вижда децата. Така че се предотвратяват всякакви възможности за отношение на госпожа Коломбо с нейните деца, дори телефонни разговори. В продължение на 10 месеца госпожа Коломбо не е имала възможност дори да се обади по телефона на децата си и това е отново по силата на така наречения киндесвол. С други думи, нещо е, е, сметнато е, че е добре за децата да не чуват гласа на майка си дори и само по телефона. Сега, след, в края на моето кратко представене, искам да задам следните въпроси. Първо, какво се има предвид под Киндезвол? Дали това е един принцип, който наистина е в съзвучие с най-добрия интерес на детето в цяла Европа? И втори въпрос от моя страна. Искам да привлека вниманието ви с тревога на, а, а, към този случай на госпожа Коломбо, нейното право на а, родителск всички права и правата да, посещ... да виждат децата си, всъщност са в противоречие с, основното... с самото съдържание на Брюксел 2А. Съответните средства за и правна защита, съгласно Хакската конвенция, също са нарушени. Само когато родителското право е било нарушено на един родител, тогава може да се откаже при прехвърляне на детето от една страна в друга, когато става въпрос само за виждане, правата на виждане на детето, правото трябва да бъде възстановено. Ако имаме няколко минути, ще дам думата на моята колега. Председателя, може би след малко. Хубаво е първо да чуем отговорите и да чуем и друг е, подал петиция по подобен случай. Господин Матониес. Моят случай не е спор между родители. Обърнах се към вас, защото не можа да защитя правата си на баща в немски съд. Майката беше получила телефонна помощ от психа, психотерапевта и тя реши да ми откаже достъп до детето. И аз се обърнах към съда и трябваше да чакам няколко месеца. Но писменя доклад, представен съда, не отговаряше на реалността. Трябваше да изчакам резултатите от второто експертно заключение. Експертът в кавички беше избран от майката и нямаше специализирано образование вие може да видите, че изложението на майката на детето е абсолютно неточно, няма дати и решението е, че аз ще мога да виждам детето си единствено и само когато то тръгне на училище и съответно може да изразява желанията си и разбира се, детето също така може да каже и не, че то не иска да ме вижда. при положение, че когато ни се разделихме с майката, детето беше на 16 месеца, когато детето не можеше нито да говори, нито да ходи. И след това съм се виждал с детето винаги в присъствие или на дете гледачката или майката. И много рядко съм успявал да видя детето си, обаче съдът не отчете това. Също така поисках преводач да мога да защитавам правата си в немския съд, обаче това ми беше отказано. Аз съм италянец. Никога не съм живял в Германия. Запознах се с майката на детето в Италия. Ние започнахме да живеем в Италия. Тя говори италиански много добре. Обаче сега, за да защитя правата си, трябва да говоря немски. Това е грубо нарушение на основните права. Това е дискриминация. Аз дори не мога да използвам двоязичния си адвокат в съда, защото майката на детето настоява, че мога да виждам детето 10 пъти в годината, по 2 часа всеки път и само в присъствието на служител на Киндесвол майката просто ми се изсмя в лицето, което казах, че искам да виждам детето. Следващото заседание на съда не се отличаваше от първото и беше изцяло в моя вреда. Нямам възможност да обжалвам решението. Немските адвокати не могат да ме защитят, защото те се подчиняват на немското законодателство и на немския съд. Не виждам защо аз като чужденец ще съм заплаха за детето. Моето дете, Макси, е на 4 години и той винаги ми се радва, независимо от това, че рядко се виждаме. Освен това, детето вече не носи моето фамилно име и аз нямам никакви родителски права и дори името на детето е променено. Неме, немският семен съд нарушава конвенцията на Хага нарушава Конвенцията за правата на детето и Хартата за основни права. Не разбирам защо Германия подписва европейски споразумения, след като не ги изпълнява. Защо Германия дава пълни права върху нашите деца само на единия родител и дискриминира другия родител. Благодаря ви, председателката. Благодаря ви. Нека да изслушаме представителя на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искал да ви предоставя актуална информация по петицията, представена от госпожа Коломбо. Както вече чухме, петицията е доста сложна и многоаспектна. Първо, искам да ви уверя, че комисията анализира внимателно всички тези аспекти. Постарахме се да определим дали някои от тези аспекти имат отношение към прилагането на европейското законодателство. Първо, бих искал да изтъкна, че комисията може да действа само в случай на нарушаване на основните права, когато става дума за европейското законодателство и неговото прилагане. Поради това въпросът, който беше поставен за участието на Югендамт в производството на германския съд, дали се отнася към германското или европейското законодателство. Комисията не може да проследи този въпрос, тъй като въпросът се отнася до немското законодателство и съдебна система. А що се отнася до другите поставени проблеми, бих казал тук, че комисията в своето съобщение до Европейския парламент – определи, че ограничаването на свободата на движението на вносителката ще бъде проучено допълнително. Затова комисията информира вносителката, че и помоли вносителката да изпрати копия от съответните документи, най-вече решенията на германските и италиански органи, за да се докаже ограничаването на свободата на движението и степента на ограничаването, така че да можем да анализираме ситуацията. На 16 юни 2010 година вносителката заяви, че ще внесе в кратко време копия от тези документи. За съжаление, ние не получихме още тези документи и не мога да ви представя анализ на тази документация. Бих искал отново да призова вносителката да изпрати копия от документите отново, за да може комисията да отговори. След като комисията изпрати своето съобщение до Европейския парламент, вносителката ни изпрати нови отговори. За съжаление, комисията все още нямаше време да даде оценка, да анализира тези отговори. Те бяха преведени едва миналата седмица и поради тази причина комисията по-късно ще информира парламента за по-актуалните събития. Комисията смята да разгледа въпроса с внасянето на вносителката в списъците на Интерпол и други поставени от нея въпроси. Стои също така въпроса за най-добри, най-добри интерес, най висши интерес на детето, принцип, който се прилага от германските органи. Бих искал да кажа тук, че този принцип е един от най-важните принципи, който е закрепен в Конвенцията на ООН за правата на детето и всички държави членки са страни по тази конвенция. Комисията още веднъж подчертава, че всяко прилагане на европейското законодателство трябва да отговаря на този принцип. Обаче комисията не е в състояние да даде оценка на прилагането на тези принципи в конкретни случаи, при конкретни дела, това е отговорност на отделните държави членки. За това комисията не може да даде оценка на прилагането на принципа на най вищите интереси на детето в този случай. Що се отнася до петицията на господин Молтони, бих искал да ви съобщя, че все още не сме изпратили съобщение. Има предвид съобщението до Европейския парламент, за това ще ви предоставя предварителна информация. Комисията е съгласна, че правото на честен и справедлив процес, единство на семейството и недискриминация са важни ценности – обаче, както вече казах, когато говорих за случая с госпожа Коломбо, това са принципи провъзгласени в хартата на основните права, член 51. Тези ценности се отнасят до институциите на държавите членки само когато става дума за прилагане на европейското законодателство. За това държавите членки са тези, които трябва да гарантират спазването на своите международно правни задължения. Благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат? Да, заповядайте. Oui, moi je je veux bien intervenir sans avoir de, de, de Да, и аз искам да се изкажа по този въпрос. Не, че имам отговори. А, мисля, че темата е изключително трудна и въпросът трудно може да намери решение а, явно е, имаме граждани на две различни държави членки. Това затруднява още повече нещава. нещата, но <clears throat> трудности може да има и когато става въпрос за лица от една и съща държава. Например, във Франция е много трудно да се прецени и реши какво представлява интереса на детето, защото всеки може да си го представя по различен начин. Това, което аз разбирам е, сега всъщност не разполагаме с всички доказателства пред себе си, така че нямаме достатъчно информация, но в случая на госпожа Коломбо имаме решение, е, взето в Германия, което обаче звучи доста противоречиво. А, това не е така, когато става въпрос за решението по италианския случай в документите, с които аз разполагам, става въпрос за случай гледан по италианското право. Да, тук в Германия това не е направено. Къде са репатрирани тези деца? В Италия ли? Не, обратно е, казва председателката репатрирането е а, от Италия в а, Германия. Но а, нека да чуем първо въпросите и отговорите, защото иначе няма да има удовлетворение у никого. Така че завършете първо по първия случай своето изказване. Да, благодаря ви. Искам да кажа, че за нас е много трудно да си представим ясно какво представлява ситуацията. Предполагам и за комисията е така. Още повече, че ние не разполагаме с всички документи и нямаме възможност да помогнем на вносителя на петицията в кой знае каква степен. Очевидно е обаче, че интересът на детето е над всичко чухме за а, институцията защитник на децата в Франция. За съжаление, ролята на този правен институт е сведен до съветни, до консултантска или съветническа, което е, е жалко. Трябва да има възможност, според мен, да се защитават и закрилят децата. Това е важно. Често във Франция решението за попечителство и право на виждане на детето се взема от съда. Мисля, че в интерес на, на детето е добре винаги да има стремеж към постигане на разбирателство по приятелски извънсъдебен начин. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз спомням един случай, при който чухме какви ли не становища. А в случая не ставаше дума за Италия, ставаше въпрос за едно дете от Полша, доколкото си спомням. Имахме много разгорещени дебати а, с а, много непреклонни становища. Не искам а, да а, допълвам казаното от колегата Малдини, защото тя беше много ясна. Но просто в контекста на тази дискусия, опитвайки се да осветлим нещата и също така в стремежа си да помогнем на вносителите на петициите. Струва ми се, че комисията в случая казва от една страна да, от друга не, защото чака за, да й се пратят подробности от най-различни решения, за да може да се запознае с тях. Добре, можем ли да помолим вносителя на петицията да предостави повече информация на комисията, т.е. да оставим петицията отворена – Иначе казано, да поискаме информация и от комисията. Ако получи комисията тази допълнителна информация, тогава да се яви отново комисията пред нас, да ни запознае с виждането си, евентуално да стигнем по-близо до решението. Или искаме а, да се получи а, от вносителя на петицията и ясен и кратък отговор и от нас, и от комисията. Не, не мислите ли, госпожо а, председател, че това може да е добър изход? Господин Пощинаро, да, благодаря, госпожо председател, ще говоря на румански. Искам да кажа три неща. Първо, когато видим, че законът не е бил правилно приложен, без значение дали става въпрос за германски, румънски или италиански закон. Това са случаи, които са, по които е компетентен Европейския съд на, за правата на човека когато говорим за отношенията между Европейската комисия и държавите членки, тези въпроси решават според принципа на субсидиарността. И аз знам, че когато граждани са били обект на национални решения, които са в противоречие с законодателството и се обръщали към съда на за правата на човека, те са печелили там. Второ, какво ми прави впечатление? Комисията и се изказва доста неясно, когато става въпрос за хартата на основните права. Аз доколкото знам, тази харта е ратифицирана а, от Европейския съюз и от държавите членки, с изключение на онези, които имат правото да не се включват. След като е ратифициран един документ, това е правен акт, струва ми се, е, това е ясно. Не става въпрос за някакъв молитвеник или пък за някакъв а, е, препоръчителен етичен кодекс това е правен акт. Тоест, това е закон. А сега Европейската комисия ни казва, че някои части от хартата се при... имат приложимост а, и законно за... задължителност а, за държавите членки, а други части на същата тази харта не ще поставя този въпрос пред комисаря Рединг днес. След обед, мисля, че комисията трябва бързо да ни каже по какъв начин се прилага или не се прилага тази харта. Защото ако това не се изясни, ние оставяме в една сфера на недоизказаност и неяснота. Европейските граждани ще се обръщат към нас и ние ще се окаже, не можем да им помагаме, дори когато те са в правото си. Този въпрос трябва да се изясни и то в най-кратки срокове. Благодаря. Благодаря ви. Да, благодаря. Ако правилно съм а, разбрал комисията, комисията заяви, че не може да направи преценка именно по тези въпроси, които са най-важни за нас, защото все още не разполага с пълна информация. Да припомня какво а, чухме вече от един от изказалите се, че трябва да изчакаме още е, информация. Питам се, може би следващия път комисията ще дойде, но дали пак няма да ни каже, че не разполага с нужната информация. Сега по случая с госпожа Коломбо. Как стоят нещата с признаването и с юрисдикцията? Имаме едно а, решение, германско решение, а, то след него няма обжалване, следователно то влиза в сила след като то може да влезе в сила, то влиза в сила след като не е обжалвано. Комисията казва, че не може да се произнесе по този случай а, дали има нарушение на основни а, човешки права или не, защото липсва основна информация. Нека тогава да продължим да разглеждаме тази петиция, когато е налична тази необходима информация. Това е добра идея. Тук колегите вече е, се изказаха в такъв смисъл и когато има конфликт, за съжаление, не може да удовлетворим всички. офисът а, Югентамт в Германия е създаден за да се закриля детето и се защитава интереса на детето. Когато има конфликт между майката и бащата, идеята е, е Югентамт да застане на страната на детето и е, да го подкрепя. Така че в структурен план Югентамт защитава правата на детето. Знам, че всяка държава членка това се решава по различен начин. В други държави хората може би си задават въпроса защо съществува тази служба в Германия. Мога да ви кажа няколко примера от собствения си опит. в моя регион едно дете пресяко пътя, там където не трябва и Югенамт трябваше да проучи какво е семейното положение, как стоят нещата в а, а, семейството. Не става въпрос за дискриминация. Може би комисията ще ни каже какво е мнението и дали има нарушение на основни права. Когато може да се произнесе по този въпрос, отново да а, се яви при нас. Благодаря. Само момент. Имате думата. Да, аз искам да подчертая едно нещо тук. Има родители, те са в конфликт, отнасят спора си в съда. Детето никога не трябва да се поставя в положение да избира между родителите си. И за това Смятам, че колегата ми е прав. Има нужда от Югент Ампт, за да сме сигурни, че интереса на детето е поставен а, на, на най-високо място и той се защитава от съда. Детето има право на благосъстояние в най-пълен смисъл на думата и смятам, че това трябва да се помни. Благодаря. Благодаря ви. Първо искам да ви питам по какъв начин Юген Амт е защитил интереса на това дете. Очевидно, очевидно е а, в 10 месеца един от родителите, майката в този случай, няма достъп до детето дори по телефона. Нима това, а, можете, а, нима това означава интерес на детето. Ако ме убедите в това, няма да кажа и дума. Извинете, не мога да давам думата на всички, които искат да се изкажат по този въпрос. Това беше просто отговор На Госпожо Коломбо, много ви моля съвсем накратко и се придържате към най-важните елементи, защото петицията остава отворена, така пожелаха всички изказали се депутати. Така че ако имате конкретни въпроси, ако е признато правото на свободно движение на всеки европейски гражданин и то е определено, то защо в решението се казва, че тя не може да пътува с децата си извън Италия. Как се защитава това право, при положение, че майката винаги е давала възможност на бащата да поддържа връзка с децата, без значение дали а, това става в Италия или Германия. Така че, второ, това е решение на, основано на дискриминация по отношение на Югенант а дали това са европейски права или пък са права, а, които комисията преценява, че може да се отстояват. Благодаря. Трябва да приключим а, дебата по тази петиция за момента. Искам да отбележа, че постъпи искане а, от комисията за допълнителна оценка комисията ще се направи оценка на документите, които ще се предоставят от адвокатите на за да може да се е, уточни оценката на комисията. Е, очевидно е, че е, недискриминацията е принцип в европейското право, но това е само един от елементите, съдържащи се в петицията там има и други, като например използване и познаване на, герма... на немският език като критерии. А, и, това а, означава ли, че има ненарушаване на свободата на движение от една страна, от друга страна на равенство между всички държави и съответно техните култури и езици. Бих искала а, комисията да отговори и по този въпрос. А, при всички положения петицията остава отворена и след получаване на допълнителните документи комисията ще отговори. Сега продължаваме с следващата петиция господин Е.Г. Благодаря, че ми давате думата. В, в договора на Европейския съюз се казва, че той е вдъхновен от всеобщите ценности, които трябва да се уважават, тъй като те са ценни и не отчуждими. Държавите членки, като ратифицира този, този договор, се подписват и по тези ценности. След ратификацията на Лисабонския договор, харта за основните права има същата тежест. Така се отдава по-голямо значение на човешката личност, а, като се гледат на а, европейските граждани като на личности, те вземат ново централно място. Член четвърти изтъква принципа за сътрудничеството. Член пети се говори за разпределение на компетентността, за съразмерност и така Европейският Европейската комисия като пазител на договорите има особена роля и по отношение на гарантиране на спазването на хартата. Мога да навляза в подробности. Член първи се прокламира гаранции на човешкото достоинство. Според мен тук има конкретно този принцип, защото аз а, нямах право да следя а, раз, развитието на моето дете не бях уведомен за това, че майка му е бремена. Във втора глава, член 7 на хартата, където се прави препратка към член 7 на Европейската конвенция, се говори за правото на семейен живот. Също така в член 20 се говори за не дискриминация, 23 за равенство на половете, член 24 за права на непълнолетните и малолетните. В моя случай, по отношение на първите три члена, може да се види как съм бил обект на дискриминация поради своя пол. Следователно, на мен ми се наложи да понеса и съществуването съществени разходи, включително по а, съдебни разноски. Моето дете бе обявено за родено от неизвестен баща. Преди а, е, раждането а, аз не бях уведомен за него. По какъв начин е бил уважен, а, е, са уважени тези принципи. А, член 45 говори за свободата на движение, право на престой в чужбина. Това всичко е свързано с договорите на Европейския съюз. Майката злоупотребява със своите права, като се връща в а, Франция, когато е бременна в четвъртия месец и ми отказва родителските права, като се по този начин се създава трансгранична ситуация. Следователно, искам да ми се признае правото за свободно движение, липсата на координация между институциите и невъзможността да се определи компетентността за, се отразиха и в моя случай ми попречиха да поддържам връзка със своето дете. Членове 53 до 55 казват, а, а, че а, не се допуска нарушаване на тези свободи, прокламирани в хартата а, моето дете бе лишено от възможността да живее а, в а, спокойствие и достоинство. Благодаря за вниманието. Сега ще дам думата на представител на комисията. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж благодаря, че ни представихте, предадохте тази петиция. Тя повдига голям брой проблеми, като основният от тях, разбира се, е създава, установяването на действителната връзка с бащата, точно а, взаимоотношението с бащата, който, което има и правен аспект, разбира се. който трябва да бъде изцяло взет предвид. Комисията разгледа всички въпроси, проистичащи от петицията на господин Галес, обаче точното взаимоотношение с бащата е нещо, по което не може да се вземе решение в момента. Регламентът 2А, който се спомена, Многократно се каза за него, че той не урежда еди кои си въпроси и така нататък, които може би не са уредени и в националното право. В този случай става въпрос за френското право, поради което комисията не може да ви даде по-нататъчни препратки или информация. Единственото, което можем да предложим е просто да се вземе предвид всичко това. Чрез тази петиция обаче се отваря врата към една цяла поредица затруднения, които възникват, що се отнася до гражданското право в Европа, както и признаването на статута на определено лице в браки и подобни въпроси трябва да бъдат тема на Зелената книга. И в бъдеще се надявам да има задължителни правни разпоредби в арсенала на Европа. Има ли желаещи да се изкажат? Благодаря, госпожо председател. Отново и в този случай няма отговор, който може да се даде, или поне няма много наброя отговори. Във всички случаи ние във Франция не разполагаме с отговора. Всъщност това е въпрос, по който държавите членки трябва да запълнят вакуума. Има множество жени, които познават бащите на децата си, обаче децата не биват признати. Разбирам, че бащата в конкретния случай а, изживява а, нещо а, много силно и много добре го разбирам, съчувствам му, обаче на база на правните си познания не мога да му предложа никакъв отговор. Дори да остане отворена тази петиция, това едва ли е някакво решение, но във всички случаи е, изключително много съжалявам, че така са се стекли нещата. Други желаящи да се изкажат, заповядайте. По отношение на Тер... Трусмаевел се каза, че има подобни случаи в нашите държави. В някои случаи дори те завършват трагично. Но органите в повечето държави в Европа се стремят да защитават децата за да не бъдат те жертви на бойното поле, на което се сражават майката и бащата. В Дания, мисля и в много други държави членки, ние наистина поставяме силно ударение върху интереса на детето, макар и в някои случаи е, тази закрила на детето да не е несправедлива към единия от родителите. Но в крайна сметка нещата се свещат до правата на децата, а не на родителите. Няколко от нас предложиха тази петиция да бъде приключена. Заповядайте. Госпожо председател, това е един специфичен казус. Става въпрос изцяло за първото право, за правата на детето. Това първо. Второ, касае се за субсидиарност и ако има проблеми, свързани с правата или пък задълженията на майката или бащата, ако се касае за гражданско дело, то трябва да бъде е, предадено на съответния съд, който да го гледа и в крайна сметка ще се даде отговор на а, ищеца. Точка. Така че аз също съм за приключване на тази петиция и да преминем на други петиции пак това, което е най-важно за мен. Важно е да избягваме възможности за намеса в въпроси, които не са изцяло свързани с правилата в Европа. Знам, че става въпрос за нещо много деликатно правата на родителите. Те винаги са важни, но в конкретния случай аз съм също за да се изпълни предложението на госпожа Грюни. Виждам, че има а, очевидно мнозинство за това предложение. Малко неловко се чувствам, тъй като темата наистина е деликатна, но все пак а, мнозинство има за приключване на този е, на въпрос, тази петиция и нямаме пълномощия да а, го придвижваме по-нататък в нашата институция крайна сметка ясно е, че всичко се свежда до приоритета да се гарантират правата на дете, детето, а не толкова да се осигурява изпълнение на правата на един или другия родител. Трябва също така да отбележим факта, че няма в конкретния случай нарушение на правата на детето, така че ще се придържаме към общите принципи. Може би на срещата на координаторите ще можем да обсъдим въпроса, като ние имаме а, задължението да обръщаме внимание на всички подобни казуси, без обаче да се произнасяме, нито пък да даваме преценки. Необходимо е да обръщаме специално внимание на специални въпроси, които може да означ... да се касаят до нарушаване на основни принципи. Така, обявявам тази петиция за приключена и минаваме към следващата точка. Бих искал да ви помоля за търпение и разбиране. Искам да променя точките в дневния ред като поредност. Подаде се молба да бъде разгледана точка 13 преди точка 10, защото представителят на комисията ще се наложи да напусне залата малко по-рано. Така че Става въпрос за петиция, внесена от Мартин Карбовски 0911 от 2008. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че отчетохте е, това искане. Тази петиция се отнася до много сериозен и обезпокоителен случай в България. Твърди се, че деца и по-конкретно деца, отглеждани в институции, са подложени на сексуален турмоз като резултата от правните действия предприяти всъщност е бил пълна безнаказаност. По-конкретно лицата, които са обвинени в този сексуален турмоз, са в висшата администрация и са всеизвестни политици. Това е изключително тревожно, изключително сериозно и комисията се е ангажирала сериозно да се бори с тези престъпления, защото първо те са ужасни, второ те създават една много дълбока травма в психиката на тези деца завинаги. Отчитайки всичко това, трябва да си зададем въпроса какво може да направи Европейския съюз за това или може би какво не може да направи Европейския съюз. Това, което не може е да направи е, преразглеждане на е, съдебни решения, взети по наказателни дела в страната България. Но това, което е тревожно в този случай е, че като Чили се очертава една тенденция за е, определена политика. И Европейския съюз може и трябва да следи как се провежда тази а, обща политика и дали тя се а, вписва в европейските стандарти. Имаме ли стандарти в Европа как да се защитават децата срещу сексуален турмоз и насилие? И ако има такива стандарти, трябва да, те да бъдат двойно по-силни и да отговарят на два критерия. Първо, да дават нужната закрила на децата. Т.е. трябва да са едни много високи стандарти, за да гарантират защита. И второ, едни такива европейски стандарти трябва да са в достатъчна степен задължителни, за да могат, е, ако държавите членки ги нарушат, да има сериозни последици. Дали европейските стандарти към момента изпълняват тези два критерия? Отговорът е не. Има европейско законодателство по този въпрос, има рамково решение, което се цели, е, цели да сближи законодателствата. То е от 2004 година. Обаче, за съжаление, съдържа само минималния е, прак за такава защита и той е много нисък. Той става въпрос само за много сериозни престъпления и а, е, криминализиране на тези е, престъпления по задължение от страна на държавите членки. Но за обикновения читател това не е достатъчно. Основното законодателство съгласно е, това рамково решение е, не е удовлетворително, защото максималното наказание за някои видове престъпление е 3 години. Максималното. А за в повечето случаи максималното наказание би могло да бъде вече 5 години, т.е. това първото, за което говорим, винаги ще е по-низко от него нивото на защита чрез сега действащите европейски стандарти просто не е това, което гражданите имат право да очакват. На второ място, тези стандарти е, са почти неприложими, защото държавите членки са задължени да приемат такова законодателство, обаче ако не го направят, комисията не може да ги даде на съд. Такава възможност е изрично изключена в договора за Европейския съюз. А става така, че ние реално се нуждаем от такива стандарти, които да отговарят на споменатите два критерия. Едва 4 месеца след влизането в сила на Лисабонския договор през март 2010 година комисията внесе предложение за директива за борба с сексуалния турмоз на децата, детска и детската порнография и насилие над деца – той трябва да бъде, тази, е, това предложение трябва да бъде разгледано от е, Европейския парламент и съвета. А, за, там се предвижда нарушение да бъдат а, е, а, сезирани до съда. Комисията иска значително увеличение на предвидените наказания като те, разбира се, трябва да бъдат пропорционални, е, резултатни и да имат превентивен ефект. Като полето за ненаказуемост трябва да бъде сравнително ограничено. Това е едно предложение много амбициозно, което предвижда не само наказателното преследване, но трябва да има и други инструменти съгласно процесуалните закони, примерно да може да се извършва операции под прикритие, примерно случай на детска порнография, да се хване престъпника също да могат да отиват служители в други държави, просто за да, да не могат да отиват нарушители в други държави, за да избягнат наказанието си и да се направи нужното, защото жертвите на това насилие да не изживяват вторичната травма и да има и превенция срещу такива престъпления. Предложението лежи на вашата маса и на масата в съвета. Комисията признава, че има неща, които трябва да се осъществят, но що се отнася до това, което комисията трябва да направи, то е направено основната, главната стъпка е да бъде прието това предложение за на директива, което е всеобхватно. Сега е ред на другите институции да изиграят своята роля, да поемат отговорността. Дискусиите напредват и се надяваме, че ангажимента и ангажираността към този въпрос, демонстрирана от комисията, ще бъде на не по-ниско ниво и от другите институции, за да може да се реши този голям проблем. Има ли желаещи да вземат думата по този въпрос? Мистер Астаро. Благодаря. Както знаете, миналата пролет парламентът прие с огромно мнозинство декларация за борбата с насилието на деца и детската порнография и педофилията много силно насърчение получих от това, което чухме от комисията днес и съм убеден също така, че много скоро този проект ще стане всъщност задължителен правен акт за всички държави членки на Европейския съюз. Макар и от една страна да има на лице някакви политически интереси и лични интереси, правилата да не бъдат чак толкова строги, може би трябва да положим максимално възможните усилия, за да постигнем едно максимално строго решение срещу а, насилието на, сексуалното насилие на деца, педофилията и детската пер, а, порнография. Защото реално ние се нуждаем от един истински европейски инструмент да се борим с тази трагедия, която всъщност е реална както се казва, например, и в петицията на България, но не само там, и в моята страна също. И става въпрос не само за граждани на трети страни, а и за граждани на държави в Европейския съюз. И в крайна сметка те трябва да търсят някакви правни разпоредби, които съществуват и могат да се приложат по техния случай, а обикновено наказанията са много по-леки, отколкото ако се произнесе съдът, примерно в България или в Румъния. Такъв случай трябва да се избегне и съм убеден, че единственото решение е да има е, е, инструмент на европейско равнище по този въпрос. Благодаря. Само искам да подчертая, че е добре че България продължава да бъде предмет на механизма за наблюдение в сферата на вътрешните работи правосъдието. Това е един добър инструмент, благодарение на който комисията може да следи какво се случва там. Като говорим за европейски инструменти, има такива, господин Буштинаро има и сътрудничество. Проблемът е, че ние имаме закони и институции, но че законите не винаги се прилагат и институциите не винаги работят ефективно. Но в конкретния случай смятам, че комисията има на разположение инструменти в рамките на механизма за наблюдение на България в сферата на правосъдието. Колегата Йотова, заповядайте. Председател, аз бих предложила на комисията тази петиция да не бъде затваряна, тъй като, за съжаление, този въпрос продължава да стои на дневен ред в България. А, още повече такова е мнението и на вносителя на петицията и поне писмото, което той ни е оставил и изпратил до нас като членове на тази комисия. А, този въпрос би могъл да се разглежда в много, в много тясна зависимост с другите две петиции, които предстои да разгледаме след малко, защото тук не става въпрос само за сексуално насилие срещу деца, но това, на което като че ли комисията не сложи достатъчен акцент, поне в изложението, което току-що чух, става въпрос за използване на деца, които са в домове. За съжаление, независимо от а, нашите усилия за деинституционализация на домовете, в които се отглеждат деца с умствени увреждания, а, те продължават да бъдат все още в едно доста окаяно и трагично състояние и за съжаление не, не са много редки случаите за сексуална експлоатация точно на такива деца. А, аз също смятам, че комисията трябва да използва всички от тези лостове в механизма за проверка и сътрудничество, за да наблюдава тези процеси, тъй като те са част от реформата в съдебната система в страната и борбата с престъпността. Благодаря. Госпожа Неделчева, заповядайте. Председател, аз също подкрепям предложението тази петиция да не бъде затваряна, защото тя ни отправя поне към три големи важни аспекта, свързани с темата, която е повдигната и която всички тук ще се съгласим, е много чувствителна, много тежка, много сериозен проблем и тя заслужава всички наши усилия и като представители на парламента, и на комисията, и на националните държави да го атакуват и да намерят трайно решение. Най-напред бих искала да приветствам това, което комисията тук още каза за необходимостта от обща европейска стратегия с високи стандарти, която да осигури максимална протекция на децата в тези домове Вторият аспект, също подкрепям колегата Йотова, когато включваме този проблем с другите две петиции и цялостното състояние на децата в тези домове. Изключително много мерки са направени, но има нужда несъмнено и от други. Ще си позволя в рамките на дебата за другите две петиции да дам повече подробности но би ми се искало също така, когато говорим за механизма за сътрудничество и проверка, да наблегнем на това, че в този механизъм за първи път тази година, след смяната на правителството в България през 2009 година, беше подчертана политическата воля за справяне с проблем, такъв какъвто е и в тази петиция, т.е. правоприлагането от страна на българските съдилища и по-специално по отношение на хора, които са на високи постове и са обвинени в престъпления. Искам да отбележа, че в този механизъм и последният доклад на комисията беше много ясно настоявано за продължаване на реформите в така наречения наказателен кодекс. България е приветствана за най-после решителната промяна. Несъмнено последните месеци бяха направени доста стъпки напред, включително и една от конкретните е увеличаването на присъдата от 3 на 5 години. Законопроектът е депозиран в Народното събрание, работи се по този въпрос но имаме също така нужда с, заедно с комисията да продължим в тази насока и аз също обръщам внимание на това, че в този механизъм и в доклада, който комисията посочва, може би ще бъде добре да бъде конкретно засегнат този проблем, за да може българските институции и компетентните органи да обърнат специално внимание и да ускорят така или иначе вече взетото решение за намиране на дългосрочно решение на този проблем. Благодаря ви. Благодаря на колегите, които се изказаха. Искате ли да се изкажете? Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля си, че нещата са ясни. В подобни случаи и не само в подобни случаи се нарушават човешки права. И има обстоятелства, които влушават ситуацията още повече. Мисля, че много неща зависят от самоличността на престъпника, на виновния. Много често децата имат много сериозни психологически проблеми. Ние трябва да оставим тази петиция отворена, но не само това. Доколкото разбрах, все още няма окончателно съдебно решение – и може би трябва да се обърнем към висшите съдилища в съответните страни. Ние като парламентарна комисия и като Европейски парламент трябва да разгледаме конкретните аспекти на конкретната система и да обърнем внимание на подробностите, свързани с проблема. Наистина трябва да мислим как да действаме. Може би трябва да установим контакти с съдиите. Знам, че съдиите в много балкански страни биха се съгласили с това да се обърнем към повишите съдилища. Още трима желаящи да се изкажат. Бих искала само да ви напомня, че в 5.45 към нашия се присъедини комисар Рединг, за това ще трябва да бъдем кратки. Ще трябва да преустановим нашето обсъждане на петициите, включително и на онези, по които вносителите са тук. Разбира се, не мога да ви попреча да взимате думата, ако желаете, но моля бъдете много кратки. Нека да приключим с тази точка от дневния ред, преди да дойде комисар Рейтинг. Заповядайте. Благодаря ви. Със сигурност. Преди всичко искам да ви благодаря, че ми дават думата, защото от шесте години на работата си като депутат в Европейския парламент, аз е, участвам в тази комисия като заместник. Аз съм юрист. Аз добре познавам законодателството, познавам законотворчеството. Бих искал тази петиция да остане отворена. Също така съм член и на Комисията по културата. И това рамково решение в момента се обсъжда в тази комисия, както и в много други групи, комисии, на много други форуми. Петицията не е толкова свързана с санкциите, но по-скоро с това, че българските органи не прилагат законодателството, особено когато става дума за високопоставени политици. Смятам, че тази петиция трябва да остане отворена. Смятам, че трябва да получаваме информации, да получим становища от други парламентарни комисии. Благодаря, Ян. И така, е, моля да оставим тази петиция отворена трябва според мен да се обърнем не само към съда, но и към правителството на страната. Аз искам да чуя каква е тяхната позиция. Благодаря. Петицията остава отворена. Утре на заседанието на координаторите ще решим какви други инициативи да подемем. Сега да преминем към следващите петиции да дадем дума на вносител на петиция, макар да се наложи след това да ги прекъснем, ако пристигне комисаря преди да се свършили. Добър ден! Аз съм Кармен Герка. Синът ми е на 14 години с диагноза аутизъм. 2000 и трета, заедно с други родители, създадох тази асоциация, която представлявам ден, днес и а, тя има свой клон в град Яш. А, преди да обърнем към вас, ние направихме всичко, което е възможно в нашата страна, за да обърнем а, внимание на потребностите на хората с а, специални потребности. А, общувахме с различни агенции и министерства. Миналата година се обърнахме с петиция към Европейския парламент, тъй като тези проблеми все още не намират решение. Вярно е, че както а може да се прочете в отговора на комисията. Румъния, страна по редица международни конвенции, е приела законодателни разпоредби по отношение на лицата с увреждания. Там обаче нещата опират само до споменаване на някои общи принципи и няма никакви мерки за реализация, прилагане в практиката. По-конкретно, е, е, децата с, с е, увреждания не получават достъп до образователната система, техните родители не получават помощи, не получават безплатни лекарства. Още повече, защото не се позволява на тези деца да бъдат диагностицирани като аутисти и тези а, деца трябва да се грижат, а, грижите за тях остават изцяло на раменете на техните семейства. Тези хора имат права съгласно а, хартата на основните права. Не става въпрос само а, за достъп до терапия или лекарства, става, достъп, а, става дума дори за достъп до основна информация. От на първоначалната ми петиция, обаче ситуацията в Румъния се влушава. Има майки, които не получават а, добавките си. А, това са пари, които са под 100 евро. Установих, че и а, на някои майки е отнет статут статута на персонални асистенти. Те не могат да ходят на работа, защото трябва да седят у дома и да се грижат своите деца. Нарастват и а, исканията за институционализация на тези деца. Обезпокоителен е факта, че социалните институции не разполагат с необходимия персонал. Така ще се стигне до ситуация подобна на ситуацията преди 1989 година. В Румъния се работи по а, законодателство, където да се а, изисква лицето, което е персонален асистент да се грижи за две лица с увреждания, за да получава пълното си заплащане в размер на 100 евро. Ако се грижи само за едно лице, получава половината заплащане 50 евро. Затова искам да обърна внимание, че в момента Европейската комисия както и комисията по здравеопазването в парламента работят по подобряване на а, ситуацията по отношение на подпомагането на лицата с а, увреждания. В Румъния нещата вървят в обратна посока. Имайте предвид, че доходите на глава от населението са сред най-низките в Европа и са под 50% от средното за Европа. Моят син е гражданин на Европейския съюз. Аз говоря пред вас от негово име. Обръщам се към вашата комисия. Подкрепете го политически, напишете писмо до румънските власти, включително до министъра на труда, семейството и социалните грижи, с копие до министър-председателя. Настояваме Румъния да осигури заплащането на личните асистенти а, съгласно законодателство, включително с задна дата. Необходими са подобрения на законодателството за грижите, за медицинските и образователни услуги за лицата и децата със специални нужди. Надявам се, че по този въпрос румънските власти ще бъдат принудени да ви дадат отговор. Искам да се обърна и с призив към румънските депутати да ни подкрепят и да разговарят по тези въпроси с компетентните власти в Румъния, за да може въпроса да се реши най-скоро време. Помогнете нашите деца да живеят нормално в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви за петицията. Сега, както казах, ще преминем към следващата точка, друга точка от дневния ред. Искам да благодаря на госпожа Рединг за това, че дойде, дойде днес в нашата комисия и давам веднага думата. Благодаря ви, госпожо комисар, че приехте да участвате в работа на нашата парламентарна комисия. А, това е особено ценно за нас, а, а, особено предвид на факта, че вие почти всеки ден се отзовавате на нашите искания. Както и да е, госпожа Вивиан Рединг, е- Рединг е много известна. Тя бе председател на тази парламентарна комисия до преди няколко години, така че много добре е, е, е наясно с, с това какво предполага работата на нашата комисия. това и, да, и промених дневния ред и давам думата. Благодаря. Имах удоволствието три години да председателствам тази парламентарна комисия и трябва да ви уверя, че разбрах какво означават европейските проблеми на гражданите и какво означава тяхното решаване. Три години се а, сблъсквах с тях. Основно това са въпроси, които о, имат трансгранично измерение и тогава те се отнасят към комисията по петициите. Спомням си, когато организирах първите заседания а, и в срещите между а, Комисията по петициите Европейския омбудсман. Мислех си, че те никой няма да се сработят. Но това не е, е, стана така. Напротив, оформи се е, трайно работно сътрудничество. съзнавам, че много от петициите, които постъпват в Европейския парламент, не се отнасят до европейското законодателство, а до националното. Затова според мен е, е много важно да има добро работно взаимоотношение с националните омбудсмани, за да можем да им предаваме тези петиции, които съответният национален омбудсман би могъл да реши на национално равнище. равнище. Спомням си също така, когато работих в тази комисия, първият е медиатор по отвличането на деца Марио Бенати, който ми беше от дългогодишен е, колега, помогна да се създаде този офис. И така, стига вече за миналото. Знаете, старите хора се отвличат и се за миналото говорят. Аз вече ще говоря за бъдещето от тук нататък. Тази въп... Е, тема е много важна. Знам, госпожо председател, че в дневния ви ред са въпроси, свързани с родителската отговорност за правата на децата и гражданството. Преди 10, години, 10 дни Европейската комисия излезе с инициатива за насърчаване на използване на медиацията в решаването на трансгранични спорове от този вид. Това стана под, по инициативата на Белгийското председателство. Ще ви припомня, че има директива, която от май, до май месец 2011 трябва да се приложи в националното законодателство. Аз възлагам големи надежди на тази директива, защото съм убедена, че чрез медиация може да се намери решение на много спорове и няма да е необходимо те да бъдат отнасени към съда. А, изследването, което сте а, поръчали, научавам, а, прави редица препоръки за, измененията, за изменение на регламента Брюксел 2А, включително за родителската отговорност в трансгранични случаи. Може би сте запознати, че в дневния ред на комисията за 2003 е включен преглед на този регламент Брюксел 2А. Това е датата на приключване на а, този а, процес. Сега започваме анализ. А, искаме да видим какво върви добре и какво трябва да се промени. Ще се запозная с интерес с препоръките, а, отправяни в а, това възложено от вас изследване. Ние трябва да вземаме предвид, предвид общи минимални стандарти, когато се става въпрос за съдебните и други решения по отношение на родителските о, отговорности и както вече казах тази година, според мен трябва да отпадне екзекватурата. Това трябва да, да доведе до опростена и бърза процедура, особено по отношение на случаите на неправомерно отвеждане на деца в чужбина или отвличане от родител. Знаете, че има много случаи на международни а, разводи. А, подготвя се регламент. А, между другото, за първ път избрахме засиленото сътрудничество. 14 държави членки искат да се предвижат нещата, защото имаме много бройни случаи на а, бракоразводни дела, а, международни такива и те искат а, много често а, децата да а, се останат за тях, така да кажа в кавички. М чрез тази процедура искаме да се постигне по-голямо равновесие, е, за да няма накланена на везната към единия или другия родител. Сега по отношение на промяната на нормите. Разбира се, ние следим как се развият нещата по отношение на Брюксел 2А в е, държавите членки, като правим преглед на постъпилите жалби и оплаквания от граждани. Запознати сте че подобни оплаквания могат да доведат до възбуждане на процедура за нарушение от страна на Европейската комисия срещу държава членка, ако комисията прецени, че държавата не спазва поети по силата на договор за Европейския съюз задължение. Според комисията, това е сред най-ефективните начини за коригиране на лошото прилагане на регламента. Става въпрос за лошо прилагане, а не за тълкуването на регламента от един или друг съд. Ако се установи, че регламента не е приложен правилно, то тогава Европейската може, комисия може да заведе дело срещу държавата членка. Посредством този мониторинг на прилагането на регламента в държавите членки, Европейската комисия установи един елемент, който може да се е, приложи в практиката без е, това да изисква законодателни изменения, а именно обучение на хората от практиката. Трябват ни добри практици а, и особено такива, които разбират тънкостите на делата, на случаите с трансграничен характер. Така че обучението, подготовката на юристите, на адвокатите е от особено значение. Знаете, че имаме информационна политика за регламент Брюксел 2 на европейско и на национално ниво. Ние ще инвестираме повече в това обучение на хората от практиката. Втория въпрос за правата на децата. А, уважаеми депутати, а, спомням си, че по време на изслушването а, този въпрос ми бе зададен в Европейския парламент и аз казах, че това ще бъде сред приоритетите на Европейската комисия която ще излезе с мерки за закрила на правата на децата. Тези мерки за правата на децата, според мен, не са въпрос, който е съдоточен в ръцете на един комисар, а, а той се отнася до всички политики, всички действия в светлината на хартата за основните права. В момента аз не само подготвям съобщение, аз почти го написах, то ще излезе през следващите няколко седмици и ще представи план за действие по който ние ще работим за закрила на правата на детето през следващите 4 години. Основно по отношение на областта правосъдие. Там ще се стремим към улесняване на Начин по който а, може да се прилага а, правосъдие по, по случаи свързани с деца, включително такива свързани с родителска отговорност. С удоволствие ще обсъдя това съобщение с, с европейските депутати, щом а, то бъде готово, за да можем а, да видим как може да работим съвре, а, съвместно, да имаме една, непр... една процедура за работа. Що се отнася до другата тема за решаването на проблемите на гражданите, свързани с гражданство. А, днес след обед участвах на заседание на мрежата Евродирект. Знаете, тази мрежа а в нея постъпват около 1 милион питания по всякакви европейски програми. Там аз създадох едно гише, където може да се а, обслужват гражданите, там постъпват всички питания на европейските граждани и се препращат към съответните части на Европейската комисия, където намерят решения. Трансграничните случаи, т.е. защитата на гражданските права в трансграничен план, са грубо казано около 20 000 годишно. А, това са сигналите, които получаваме чрез центъра Евродирект знам, че петициите от този вид, поступващи постъпващи при вас в парламентарната комисия са около 2000. Така можем да се ориентираме колко са проблемите на място, защото не всеки сблъскващ с такъв проблем пише петиция до Европейския парламент или пък изпраща сигнал за това към Центъра за контакт Евродирект. Ако можем да говорим, да работим по този въпрос заедно и да намерим решение на над 20 000 въпроса. Представете си какъв голям ефект може да има това в практиката. Именно за това и председателя на комисията Барозо гледа така прагматично на цялата тема за гражданството. Тук трябва да се намерят отговори на много разнообразни въпроси. Става въпрос за факти, за мерки. Тази политика бе повлияна от доклад на Ален Масур, друг европейски политик 2002 година, който даде съвсем конкретни а, примери за пречките, с които се сблъскват европейските граждани, когато искат да упражняват правото си на свободно движение. Именно поради тази причина в сряда ще се проведе специално събитие, специална проява. Знаете, че е необходимо да а, укрепваме вътрешния пазар по економически причини. По този начин можем в един глобализиран свят да помогнем на нашите фирми, за да те да работят по-добре. Трябва да имаме по-добър пазар. Така че а, укрепването на този вътрешен пазар е от особено значение. Именно поради това ние Европейската комисия тази сряда ще излезе с инициативата за възобновяване на, в пълна сила на вътрешния пазар. А, ще видите не само комисаря Барние, а още един комисар – на тази проява, а именно мен. Защото Европейската комисия реши, че европейският пазар не е нещо, което се отнася само до стоки, услуги и фирми. То се отнася до човека. За това ще, изгод... ще излезем с един доклад за економическите въпроси и въпросите на гражданството. Как премахваме пречките една по една, съвсем прагматично и конкретно, ще бъдат е, представени 25 конкретни дей... дейности, с конкретни срокове, а не просто обещания, намерения, а с а, срок, за да можем една по една да преодолеем пречките, с които се сблъскват нашите граждани, когато желаят да преминат границата. Било то в качеството си на ученици, студенти, на работници или в каквото искат свое качество, защото те имат тази свобода, но понякога се сблъскват с трудности, когато искат да я упражняват. Искам да подчертая и друго нещо по отношение на този доклад е, за вътрешния е, е, пазар и гражданство. Искам да предложа година, европейска година на европейското гражданство. Искам да ми помогнете за това. Защо? Не ми казвайте защо пък сега пак да кръщаваме годината на еди какво си. Защото искаме да се координират всички действия, всички инициативи, които ще се извършват, разбира се, на европейско ниво, но и на национално, защото не може гражданските права да се налагат отгоре надолу от Брюксел. Трябва да има съдействие, сътрудничество на европейско и на национално и на регионално равнище. Това ще е целта на Европейската година на гражданството и съм убедена, че мога да разчитам на подкрепата на парламентарната комисия по петициите в това отношение. Благодаря. Благодаря ви за вашето изявление и ви благодаря също за толкова много идеи, за много, толкова много инициативи, които споделихте. Вие а, насърчихте, а, мисля, много депутатите с това си изискване, господин Пощинар. Госпожо комисар, много съм щастлив и много насърчен от това, което казахте пред нас. Искам обаче да ви кажа, вашето изречение до кога стига толкова, това всъщност е изречението, което най-често чуваме и най-добре го посрещаме напоследък в Европейския парламент. Това е най-добрият начин да покажем на гражданите на Европа, че ние можем да а, осъществяваме дела. Вие познавате много добре нашия коми... нашата комисия по петициите. Има три измерения, в които постоянно не само а, по повод на тях държим сметка с гражд... връзка с гражданите, а се опитваме и да им даваме отговори. Едно от тях е естествено трансграничното измерение, биоразнообразие, околна среда и замърсяване. И тук искам много любезно да се обърна към вас с молба да ни окажете подкрепа от Европейската комисия. Нашия съюз да бъде европейски инструмент за преодоляване на трансграничните проблеми, които срещаме. И на второ място, много горещо приветствам вашата позиция във време, когато все повече се говори в последни дни, че е време да се действа на национално равнище. Още по-важно е ние, европейците и ние, Европейския парламент и ние, Европейската комисия, да предоставим европейски решения за европейските проблеми, пред които се изправят ежедневно гражданите на Европейския съюз. Ще спомена нещо, което е наистина, наистина много важно. Опитът или да се поставят граници или политически контрол да се установи върху медиите в някои държави. Имам предвид най-вече моята родна страна Румъния, където свободата на медиите се счита, госпожо комисар, за уязвимост с оглед на националната сигурност може да е безпредседентно, обаче ако погледнете стратегията на Русия, няма да видите а, е, такова изречение И накрая нещо, което е инспирирано от вашето становище. Да, на истинско партньорство между Европейския съюз, между Европейската комисия и Европейския парламент. Ние можем да доизграждаме, да засилваме доверието на европейските граждани към нашите европейски институции. И не думи, а действия. Обеден съм, че заедно ще можем да направим реални неща. Благодаря, господин Бостенар, госпожа Груни. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, много благодаря, че приехте нашата покана и сте тук сред нас. За нас винаги е голямо удоволствие да посрещаме комисари. Темата, която вие споменахте, естествено и днес работим по нея, това са правата на децата – Съвсем естествено е това да е актуална тема, тъй като те са именно хората, които най- са най-уязвими и се нуждаят от закрила. И от много време се говори по тази тема. Вярно е, че сме постигнали напредък, но смятате ли, че ще се стигне до момента, когато ще има едни наистина задължителни е, мерки за закрила, които да опазват реално децата не само от сексуална. Е, експлоатация, да има също и образование за абсолютно всички деца. Те, когато дойде времето в техния живот, да могат да намерят своето място на пазара на труда, да се изкорени бедността и така нататък. Има много, много аспекти на а, този въпрос. А, споменах се и една директива, която комисията предлага да, дали в тази директива обаче ще бъдат залегнали някакви задължителни мерки? Естествено е, че ще се преразглеждат въпросите във връзка с правата за виждане на детето и така нататък, но които за, и за сега са трудни. За нас може би са очевидни нещата, обаче при, за съдиите не е толкова лесно да се справят от всеки отделен казус. Но във всички случаи ние а, нашата комисия по петициите, която получава петиции, винаги ги разглеждаме като съблюдаваме принципа за субсидиарност и казваме оставете нещата в ръцете на държавите членки, тъй като не разполагаме с инструменти и средства. Благодаря, госпожо Груни. Господин Самански. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, с най-голямо внимание ви слушах и чух за съобщението на комисията за жалбата на госпожа Коломбо. На жалбата на Коломбо. Имали сме подобни случаи и с полски граждани. Това не е ново. Това, което ме изненадва е пасивното отношение на комисията. Обеден съм, че разделението на компетенциите между Европейския съюз от една страна и държавите членки от друга е от съществено значение. Обаче, ако Юнгендамт или други административни органи правят разграничение между статута на европейските граждани и поради това действат по един дискриминаторен начин, когато има конкретни казуси, Югенамт са убедени, че благосъстоянието на детето включва то да поддържа контакт с своя родител германец и да а, говори немски език. И в този ред на мисли трябва да се замислим дали такава нагласа на югентант няма да доведе до дискриминация в контекста на трансграничното измерение. Нещо повече, регламентът Брюксел 2А съществува за да гарантира, че родителите от всички националности имат еднакви права. Следователно, щом Юген Армт затруднява а, нещата за един родител да, държ, да поддържа връзка с детето си, за нас това изглежда непропорционално. И не трябва такива въпроси да разглеждаме само в черно и бяло, защото очевидно е, че те са многопластови и сложни. Обаче комисията е прекалено пасивна. Прекалено. Едва ли не изглежда, че иска да си измие ръцете от такива трудни случаи. И в много случаи, случаи се позовава на националните компетенции. Но много често този въпрос за компетенциите на Европейския съюз не се тълкува правилно. Нека да не стигнем до там комисията да си измива ръцете от своите задължения. Председателката, не се опитвам да огранича дебата, но мисля, че трябва да бъдем дисциплинирани, за да можем да получим отговори от госпожа комисаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, позволете ми да ви благодаря за това, че се отзовахте да присъствате тук сред нас. Смел избор за взаимоотношения с Европейския парламент и също така смятам, че вашето предложение за това година 2013 да бъде година на правата на европейските граждани. Това е една инициатива, която аз горещо приветствам. В комисията по петициите получаваме петиции по, във връзка с а, деца, а, чието права са нарушени, включително а, деца с увреждания. Нарушени са техни основни права. Какви действия според вас биха могли да се предприемат в тази насока и, нека да бъда по-конкретна? Когато се е, мисли за повечето държави членки, се вижда, че са необходими допълнителни мерки в рамките на социалните политики. Как смятате е, от страна на комисията да постигнете по-добра последователност и е, взаимна връзка между мерките в различните аспекти. И втори въпрос е, относно това как се отразяват трансгранични раздели на родителите върху децата. Има и случаи на осиновявания. Е, процедурите за осиновяване са много тежки, много продължителни Предвиждат ли се някакви конкретни мерки за хармонизиране на нещата в различните юрисдикции и да се поставят някакви крайни срокове, да не се точат безкрайно? Благодаря ви, господин Алкан. Госпожа Алкан. Благодаря. Госпожо комисар, аз също много ви благодаря, че сте тук сред нас. Благодаря ви и за вашето изказване. Вземам думата само за да изразя подкрепа към казаното от колегата Костенарио защото сега е отрешаващо значение основните човешки права, така както са описани в договора за Европейския съюз, да бъдат считани за част от обичайното право. Имали сме няколко случая в нашата комисия, когато комисията се е опитвала да се изплъзне от деликатни въпроси, позовавайки се на субсидиарност. И искам да ви уверя, че наистина се чувствам много щастлива от вашата много силна реч по повод на дискриминацията на ромите, която получи подкрепа поне от някои от, от нас. Това, което вие казахте, звучи различно на различните хора, но тези, които размишляват, виждат много пластове под думите. С други думи, моето впечатление е, че дискриминацията е въпрос, който трябва да се решава на европейско равнище, че трябва да има свобода на изразяването обаче конкретно в случая с Румъния едва ли не имам усещането, че Чаушеско е възкръснал и едва ли не ще върне стария режим. Нещата изглеждат наистина много страшни. Това трябва да е общ въпрос на всички държави членки. Сега не става въпрос, че трябва да а, ограничим а, свободата на преста или да я унищожим, но все пак да има някакви граници, някаква мярка – и ви благодаря, че се ангажирахте за в бъдеще да подкрепяте разглеждане на нещата на общо европейско равнище, а не да се оставя всяка държава членка да се оправя сама. Господин Босотил. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изкажа благодарност към госпожа комисаря за нейната реч пред нас. Искам също така да изразя подкрепа за нейното предложение годината 2013 да бъде Европейска година на гражданите на Европейския съюз. Според мен това ще даде много силен тласък в областта на правата на човека и на правата на гражданите и те ще се осведомят още по-добре за своите права. На първо място различни процедури относно жалби, подадени от граждани. Знаем, че когато един гражданин подаде оплакване към комисията или към нашата комисия по петициите, дори и в най-общ порядък, нещата отнемат много дълго време. И ние знаем, госпожо заместник-председател на комисията, че вие приемате много при сърце въпроса за правата на гражданите. Какво обаче може да се направи, за да се намали толкова дългото време, което изтича от момента на подаване на жалба от, от гражданите до решаването. По въпроса за изгонването на ромите от Франция, вие реагирахте много бързо, но какво бихте направили, за да прилагате този подход за абсолютно всички граждани на Европейския съюз. И трето, по повод на правата на децата, моят колега каза, законодателството за децата е много фрагментирано. Има споменаване на децата в контекста на трудовото право, на социалните закони и така нататък. Ние изготвяме и нов закон за а, децата и предпазването им от социална, е, социално, извинете, сексуално насилие. Всичко свързано с децата е много важно и смятам, че трябва да го гледаме с голямо внимание, за да можем да оставим след себе си едно сериозно наследство от закони за правата на децата. Още четирима желаящи да се изкажат има. Остават ни 14 минути, включително времето за отговор от госпожа комисаря. Така че, моля, бъдете максимално кратки. Господин Мак. Asszony, értettem célzást, nagyon rövid leszek. Csatlakozom солоко си сте така köszöntöm a biztos asszony. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да подкрепя някои от изказалите се тук и да ви благодаря за вашето изложение. Аз, както и цялата унгарска делегация, изцяло подкрепяме вашите планове да обявите 2013 година за година на европейските граждани. Искам да ви попитам също за вашите цели при борбата срещу насилието спрямо деца и детската порнография. Имам още един въпрос, който може би е малко по-личен – в продължение на 4 години бях ръководител на парламентарна комисия в Унгария. Имахме доста проблеми. Те проистечаха от това, че няма обща европейска стратегия за деца с увреждания. Ако съм правилно информиран, вие имате идеи в тази сфера, например, Европейска стратегия. Господин Белдер, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Не взимах думата до сега. И всъщност не възнамерявах да взема думата. После ще се изкажа по румънски случай. Все още имаме двама оратори госпожа Валиан. Госпожо комисар, поздравления. Изцяло ви подкрепям и моята политическа група ви подкрепя. Въпросът е от решаващо значение. Като отчетем предишния ви портфейл и сегашния ви ресор. Йотова. Здравей. Добре дошли в нашата комисия, госпожо комисар. А, ние като социалисти приветствахме вашето портфолио, защото смятаме, че има голяма нужда да има комисар точно по човешките права, включително и правата на детето, особено след като хартата стана неделима част от Лисабонския договор. Но вие днес попаднахте в нашата комисия по време на разглеждането на един много тежък въпрос, свързан, свързан с правата на децата и това са децата с увреждания – ако правилно съм разбрала, съобщението, което готвите на Европейската комисия, ще включва въобще правата на децата, но какво ще бъде мястото точно на тези деца, децата с увреждания, вътре в това съобщение? И не е ли време според вас наистина да се създаде една обща европейска рамка, която да гарантира минимални стандарти за защита правата на тези деца? Днес тук се говореше в две посоки. За съжаление, все още за домовете в, за такива деца, които съществуват в някои от страните членки и в които действително условията са много тежки за децата и за хората, които работят там. И на второ място, онзи минимум от стандарти, социални стандарти, които да гарантират и възможности на техните родители да ги отглеждат. Е Благодаря. Сега давам думата на комисар Рединг Бих искала да ви благодаря и се надявам, че за няколко минути ще успеете да отговорите на толкова много въпроси. Е, това е мисия невъзможна, но ще положа максимални усилия да отговоря много кратко, защото няколко от депутатите зададоха подобни въпроси. От много от вас разбрах, че вие смятате, че 2013 година като година на европейското гражданство е добра идея. Разбира се, ще работим заедно, за да може тази година да бъде много ефективна, защото вие сте една важна част. Вие познавате гражданите на вашите страни, на вашите избирателни райони. Затова вие ще сте много важни за да може тази година да се отбелязва не само в Брюксел. Знам от собствения си опит, когато бях председател на тази комисия, колко са важни въпросите на околната среда. Преди 20 години предимно се поставяха въпроси, свързани с строителството на пътища и създаването на натура. Това беше тогава много актуално. Сега се говори за биоразнообразие и разбира се за замърсяването. Разбира се, това са въпроси с трансгранично измерение, с трансгранично въздействие. Знам, че моят колега, който отговаря за околната среда и колегата, който отговаря за енергетиката, разглеждат този трансграничен въпрос. Изцяло съм съгласна с вас, когато казвате, че имаме нужда от европейски решения, а не от националистически тенденции. Тези националистически тенденции са късогледство. Защото ако разгледаме това, което става по света, ще видим, че дори големите държави членки са много малки. Да не говорим за малките държави членки. И по тази причина, по-специално, ние решихме в комисията да дадем нов тласък на политиката за вътрешния пазар както за малките и средни предприятия, така и за гражданите и да ги обединим в един пакет. Имаше много конкретен въпрос за свободата на медиите. Нервна съм Притеснена съм за това, какво се случва в държавата членка, за която вие говорихте и също така за някои други държави членки. Никога не бих могла да се подпиша под изречение, като това, което вие цитирахте. Свободата на медиите означава свобода на демокрациите. Да, наистина някои медии преувеличават. В някои държави членки има закон за пресата, който защитава и отделната личност, защото става дума за правата на личността спрямо властта на медиите. Но да се каже, че свободните медии са заплаха за националната сигурност, това е нещо, което първа трябва да се докаже, но ми се струва, че е много трудно да се докаже нещо такова. Аз 10 години бях комисар по медиите и много трудно бих могла да бъда убедена в нещо подобно. Аз смятам, че свободните медии са благ за Европа. Знам, че има много журналисти, които се сблъскват с много затруднения, много проблеми. Не на последно място и заради економическата ситуация на печатните медии това тласка журналистите към загуба на свободата. Загуба на свободата Има Аз съм много обеспокоена от този въпрос. Аз съм в постоянни контакти с главните редактори на много медии и с журналистическите организации. Много депутати поставих въпроса за правата на децата. Вече съобщих, че ще има съобщение на Комисията по правата на детето. В това съобщение ние преди всичко възнамеряваме да проучим ситуацията на децата и ситуацията с съдебната система. Това ще бъде един от най-важните моменти – защото много често децата са бедни роднини, когато става дума за съдебни дела или когато те са жертва на престъпления, те много често стават и жертва още веднъж, когато стават свидетели по делото. Децата не само ще бъдат споменати в нашето съобщение, но също така ще има и стратегия – за хората с увреждания. Тя ще бъде прията в съвсем кратко време и децата с увреждания ще имат специално място в тази обща стратегия за хора с увреждания. Освен това, има много проблеми, които всъщност са тясно свързани с проблема бедност. Нашият Дебат за ромите всъщност е преди всичко обсъждане на крайната бедност. Разбира се, има и други проблеми. И за това работя в тясно сътрудничество с моя колега господин Андор, който отговаря за социалния фонд, и господин Хан, който отговаря за регионалния фонд. Целта е да установим как по-добре да използваме наличните ресурси. Има парични средства. Трябва да гарантираме това, че се правят инвестиции в борба срещу крайната бедност. И, както нееднократно съм казвала, образованието на тези деца трябва също да бъде инвестиция за нас, защото ако не започнем да разрешаваме този проблем, Факта, че те не посещават училище, че не получават професионално обучение, означава, че след 20 години хората, които ще ни заменят тук, ще се сблъскват със същите проблеми, ще трябва да обсъждат абсолютно същите проблеми. Затова трябва да започнем да решаваме всички тези проблеми. По въпроса за борбата с детската порнография. Знаете, моята колега, госпожа Малмстрем, беше предложила проект на регламент, който се отнася до защита на децата в интернет. С законодателите в момента обсъждат този проект. Надявам се, че ще бъде намерен необходимия баланс между правата на детето и свободата на интернет. Понякога е много сложно да се намери този баланс. Смятам, че когато става дума за деца и престъпления срещу деца, защото детската порнография е престъпление спрямо деца и по никакъв друг начин не можем да опишем това явление, понякога правото на абсолютна свобода в интернет трябва понякога да пострада малко, за да се засили закрилата на детето. Това е моето становище. Мисля си, че всички сме съгласни, че имаме нужда от един баланс, който е по-хуманен. И по този начин мисля, че отговарям и на въпроса на госпожа Валиан, а именно въпроса за свободата на интернет. Това е нещо, за което се бори целият парламент – и аз също така съм се борила, за да има тази свобода. Но в някои ограничени случаи тази свобода може да бъде частично намалена. Вие знаете, че моята колега Нели Круз в момента разглежда този въпрос заедно с експертите от държавите членки и заедно с Европейския парламент. Аз, разбира се, ще участвам в намирането на решение на европейско ниво. Миналата седмица чух нещо интересно от един американски колега. Той ми каза, вие, европейците, бяхте прави във вашия подход към неутралността на интернет. За мен този коментар от американския колега беше наистина много интересен. Въпросът за регламента Брюксел 2А и Югенхаунд – Отново, това се свежда до въпроса, който беше поставен няколко пъти от различни депутати. Докъде се простира субсидиарността и къде започва европейската отговорност? Като комисар, аз мога да правя всичко, което ми е позволено от договорите. Отговорът се съдържа в договорите. Миналата седмица публикувах въдемеком или увод по хартата за основните права, защото прилагането на тази харта е също така свързано с договорите. Това означава, че хартата се прилага, когато Европейския съюз, т.е. комисията, но и вие като парламентаристи и съветът изработват европейско законодателство. Така че в целия законодателен процес въжи хартата. Хартата също така се прилага, когато европейските норми се прилагат на практика на нивото на държавите членки. Моля, прочетете този увод, който подготви, защото там става ясно къде можем и къде не можем да действаме. Мисля си, че би било подвеждащо ако кажем на нашите граждани, че сега Европейския съюз може да действа във всички сфери. Не. Субсидиарността продължава да действа. Сега за Хаунд. Не искам да мислите, че не мога да ви дам никакви отговори. Аз се запознах с отговора на немските власти по този въпрос. Също така Запознала съм се с принципа в най-висш интерес на детето. Ние имаме този не проблем, ние имаме 13% от бракове днес, които са международни бракове. Много често родителите са от две различни националности и живеят в трета държава членка. Обаче аз съм убедена, че всяко дете има право да има двама родители. И ако има смесен брак, то това дете има право на две култури или може би дори и на трета култура, ако те живеят в трета държава членка. Смятам, че това трябва, трябва да се отчита. Не можем повече да смятаме, в условията на свободното движение на хора, при положение, че вече това е изрично право на всеки гражданин, аз мятам, че също така детето има изрично право да бъде приобщено към повече езици и повече култури. Но тук не, и тук наистина няма граници. Но разбирам, че съответните органи искат да постигнат баланс, да уравновесят нещата. Може би има родители, които преувеличават своите проблеми. Един добър родител и един добър национален орган винаги ще мисли за интересите на детето. Но за мен в най-висши интерес на детето не е само детето да знае немски. Помолих през юли от германските органи да ми предоставят повече информация по този случай. yeah. Uh, why don't the citizens get и така, питахте защо гражданите не получават отговор на своите въпроси по-бързо. Защо европейските депутати не получават отговори по-бързо? Вие също се оплаквате. Понякога отговорът на питане на е, един гражданин не се изготвя само от един комисар – а, получавам много а, жалби, затова проучих въпроса. Понякога получавам питане, адресирано до мен, но аз трябва да изясня отговора, който ще излезе от а, моите подчинени на мен услуги, но трябва да го координирам с а, другите е, служби и с правната служба. Тоест нещата са доста по-сложни, отколкото изглеждат. А, и то защо това а, именно се получава така, че а, се бавим доста повече, отколкото всъщност а, гражданин намира за приемливо. Това а, е проблем защото не го интересува гражданина, че трябва неговото питане да се разгледа от четирима комисари плюс правната служба. Той иска бърз и точен отговор. Затова искаме да променим тази система. Затова създаваме този единен портал и гражданите да знаят към кого се обърнат, да се обърнат към е едно място и да не ги интересува какво става зад колисите. Тоест, граждана влиза от едно място и от същото място, от същото гише да получи отговор, без да го интересува какво се върши зад това гише. Та, а, стремим се да го направим така, но не е много лесно. И първо, на първо не е така бързо, както ни се иска. Надявам се, че отговорих поне до някъде на всички отправни към мен въпроси. Благодаря. Più che meritato. Grazie infinite al commissario Reding per questa presenza e questo contributo importante. Благодаря. Даже отговорихте много пространно. Благодаря, госпожо комисар и се надяваме, че ще имаме възможност своевременно да обсъдим и съобщението на Европейската комисия, за което говорихте. Благодаря за вашето посещение в парламентарната комисия по петициите и за това, че се върнахте назад във времето и пак сте част от тази комисия. Така, дневният ред на а, нашата парламентарна комисия ще продължи утре с а, а, разглеждане на тези въпроси, които днес не успяхме да разгледаме, а именно петицията за а, кои, които бяха включени в дневния ред за днес. А, ще продължим след а, координаторското заседание.